Buenos días. Buenos días. Добър ден, уважаеми колеги. Добро утро на всички. Good morning. Good morning, everybody. Please take your seats inside. Моля да заемете местата си и да запазите тишина в залата, за да започнем Комисаря Вера Юрова вече е тук. Тя отговаря по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете. Въпросите на правосъдието са в основата на работата на нашата комисия. Имах възможност да разговарям с вас вчера и вчера имахме много ползотворна размяна на мнения по резултатите от неофициалният съвет на министрите на правосъдието и вътрешните работи, проведени в Хелзинки. Бяха разгледани не само наказателно-правни въпроси, но и спазването на върховенството на закона, защитата на данните, както и спазването на механизма за върховенство на закона и човешки права, прият от парламента в края на мандата. Вече 11 години изминаха, откакто очакваме една директива за равно третиране и недискриминация. Вчера се срещнахме с комисаря Кинг, днес имаме среща с комисаря Юрова. Ние искаме да й пожелаем всичко най-добро. Приветстваме присъствието й в нашата комисия. Ще процедираме както вчера. Ще поставим редица въпроси. Първо, от страна на координаторите. След това ще имаме открита дискусия с останалите депутати. Тези, които ще участвате във втория кръг от е, въпроси и отговори, моля да заявите желанието си още сега, вдигайки картите си, за да ви имаме предвид. Комисар Юрева, имате думата. Благодаря ви, господин председател, уважаеми депутати. Искам да благодаря за поканата да взема участие в заседанието на комисията Либе днес. И бих искал да ви поздравя за избора ви, както и за това, че заседавате в тази важна парламентарна комисия. Досиятата, по които работихме в предходния мандат, са изключително важни за обществото. Председателят вече подчерта някои от темите, Например, сигурността на данните, върховенството на закона, основните права, борба срещу всички форми на дискриминация. Искам да благодаря на всички депутати от тази комисия, които работиха много усърдно и то в момента, когато расизма и ксемофобията надигат глава в Европа. Въпреки, че комисията наближава края на мандата си, ние продължаваме да работим по някои от ключовите досията и се радвам, че имам възможността да ви информирам за последните развития. Имаме много широка гама теми. Не разполагаме с достатъчно време да обхванем всички тези теми. Но вие сигурно ще поставите въпрос и аз съм на разположение да ви отговоря, доколкото е възможно но трябва да подберем няколко теми за днешния ни дебат. Най-напред искам да спомена регламента за върховенство на закона, също пакета срещу изпирането на пари и също въпросите свързани с трети сигурни страни. Също регламента още регламент за защита на данните, Privacy Shield, споразумението между Европейския съюз и САЩ, както и електронните доказателства. Освен това, ще ви запозная с актуалната ситуация за подготовката, свързана с за действането на Европейската прокуратура следващата година. Започвам с върховенството на закона. Това беше един от ключовите въпроси, който беше обсъждан от политическите ви групи а, с а, кандидата за председател на комисията Урсула фон дер Лайн. По предложение на парламента комисията предлага следното за укрепване на върховенството на закона годишен доклад по върховенството на закона, обхваща всички държави членки. Това ще бъде превентивна мярка. Ще има редовен преглед на върховенството на закона, дискусии в парламента и в съвета. Стратегически подход е, към процедури за нарушения, като се ползваме от е, натрупаните е, познания в резултат от делата на съда. Също обръщаме внимание и на дейността на гражданското общество в областта на върховенството на закона. Има и междупарламентарно сътрудничество. Комисията ще допринесе за него. Комисията счита, че съветът трябва да осигури по-ясни правила, свързани с член 7 както и участието на парламента, когато е задействана по процедурата по член 7, както беше случая с Унгария. Проекто регламента за защита на бюджета на Европейския съюз в случай на проблеми с върховенството на закона трябва да бъде договорен. Това ще бъде важен инструмент. Финландското председателство са твърдо решени това да се случи. Комисията продължи да работи в борбата срещу изпирането на пари вследствие на множеството скандали през последните години. Вчера ние приехме редица важни доклади, разглеждайки сегашните рискове и какво трябва да бъде подобрено. Има доста важни данни в тези доклади. Е, доклади. Искам да се пра на някои от основните изводи. Спазването на правилата срещу изпирането на пари не е достатъчно от страна на компетентните органи. Сътрудничеството между звената за финансово разузнаване трябва да бъдат укрепени. Освен това има конкретни рискове, като анонимни транзакции, липса на прозрачност, също неясни неясна собственост на активи и има проблеми с виртуалните активи. Доста от въпросите, които бяха констатирани, получават внимание. Директивата номер 4 и 5 срещу изпирането на пари, също директивата за капиталовите изисквания, прегледа на състоянието на надзорните органи. Комисията в качеството и на пазител на договорите задейства процедури за неизпълнение срещу държави членки във връзка с недостатъчното изпълнение на четвърта и пета директива срещу изпирането на пари. Много неща вече бяха свършени от комисията, но все още не сме завършили работата както се посочва и в насоките за политиката, изложени от кандидата за председател на Европейската комисия. Пакета срещу изпирането на пари беше прият вчера и той е основа за допълнителни разговори, най-вече с Европейския парламент. По-нататъчна хармонизация Също пряко приложим регламент срещу изпирането на пари, възлагането на специфични надзорни функции на Европейския орган, свързан с борбата срещу изпирането на пари. Парламентът предложи да има ефикасен механизъм за координация между звената за финансово разузнаване в държавите членки. В външен план комисията работи да се подобри методологията за идентифициране на страни, които съставляват висок риск, що се отнася до изпирането на пари и финансирането на тероризма. Определенето на такива високорискови трети страни е правено задължение и е общо задължение на всички европейски институции. Като се позоваваме на мартинската резолюция на парламента, ние работим за по-добър прозрачен процес за работа с трети страни, които са готови да извършат реформи, за да избегнат включването им в черния списък. Освен това, съветът също възприема тази методология. Ние ще се ангажираме с парламента, включително с комисията ЕКОН, ще разговаряме с финансовите министри през октомври по време на заседанието на ЕКОФИН. Ние трябва да видим какъв да бъде пътя напред по този въпрос. Освен това, засилваме работата си с създаващите притеснения трети страни. Също и с работната група по финансовите въпроси. беше потвърдено на оценката от февруари на комисията относно списъка на рискови трети държави. Това беше по въпросите за борбата с изпирането на пари. Сега искам да се спра на една от най-важните теми на вашата комисия, именно защитата на личните данни. Вчера беше прият от комисията пакета, свързан с изпълнението на още регламента за защита на данните една година след влизането му в сила. Ние считаме, че нещата вървят добре, има еднакво прилагане в държавите членки, има силно правоприлагане и GDPR е един от елементите на конкурентното ни предимство. Трябва да задейства пълноценно съвета по защита на данните. Ние трябва да помогнем и на малките и средни предприятия по-добре да разберат какво трябва да се свърши от тяхна страна. Познаването на GDPR от гражданите е доста високо и това ни радва, но може да се прояви още по-активен подход от страна на хората за защита на техните лични данни. Ние искаме да има висок цифров стандарт. Все повече страни по света приемат нови закони или променят съществуващите такива, като използват GDPR като референт. Това показва, как Европейския съюз определя стандарти. Споразумението с Япония, заедно с търговското споразумение, също е нещо, което иска да се приложи от други страни, като Южна Корея. Чили работи по първия закон за защита на данните, като се вдъхновява от GDPR – Аржентина също променя своето законодателство в това отношение. Това е важно в контекста на търговските ни споразумения с тези държави. Дори в Съединените щати се обсъждат промени в законодателството, Фейсбук е един от примерите колко сериозен е проблема. Неодавна му беше наложено от а, американският а, орган а, 5 милиардна глоба. Особено след случая с Кембридж Аналитика. Privacy Shield е важен инструмент за предаване на лични данни между Европейския съюз и САЩ. Това е важно за малките и средни предприятия от европейска страна. И не само по мое мнение, това е важен инструмент за гарантиране на защитата на неприкосновеността на личните данни на европейските граждани на територията на САЩ. Повече от 4700 фирми са сертифицирани вече. Има натиск от страна на Европейския парламент, който има положителен ефект върху това нещата да се раздвижат от другата страна на океана. Беше назначен на омбудсман. Също бяха назначени членове на надзорния съвет по права си Шилд. ще се проверява доколко сертифицираните фирми спазват нормите. Ние ще направим оценка преди края на моя мандат. В средата на септември за сега се предвижда посещение, за да започнем третия годишен преглед. Прави се шилд се отнася до прехвърляне на лични данни в търговските отношения – но има силно трансатлантично сътрудничество и в други области. Знаете, че данните се движат безпрепятствено през границите, което създава проблеми за правосъдната система. Има трудности с получаване на електронни доказателства от други страни, за да бъдат извършвани наказателни преследвания. Такива са нуждите в 85% от наказателните преследвания. Процедурите за получаване на електронни доказателства е твърде бавен, което затруднява взаимодействието и работата на правосъдните системи. Затова комисарите миналата година предложиха един пакет за електронни доказателства, така че правосъдните органи да искат от доставчиците на услуги да предоставят електронни доказателства в спешен порядък по наказателни преследвания. Беше прият общ подход в край на миналата година. Надяваме се скоро да започнат и местоинституционални преговори. Комисията е на разположение, за да улесни този процес. Съветът даде мандат на комисията на 6 юни за започване на преговори за споразумение между Европейския съюз и САЩ по въпросите на електронните доказателства, както и по втория протокол от конвенцията в, от Будапешта. Ние искаме да се преодолее конфликта на закони, свързани с екстратериториалното прилагане на правото на САЩ. Намерението ни е да приключим преговорите с Съединените щати, когато вътрешните правила на Европейския съюз бъдат договорени – преди да се договорят въпросите, свързани с електронното доказателство, не може да се постигне напредък и по преговорите с САЩ. Искам също да подчертая, че подходът ни е различен от този в САЩ. Ние искаме споразумение, което да обхваща целия Европейския съюз, така че всички държави членки и всички лица да бъдат равноправно третирани. Ние имаме още интерес да не допуснем САЩ да сключват двустранни споразумения с малко на брой държави членки. При този сценарий Европейския парламент ще бъде изключен от надзорния си, надзорните си функции. Преговорите с САЩ ще започнат през следните месеци. Аз ще ви информирам за развитието в това отношение. Относно процесуарните права, те също трябва да намерят място в окончателното споразумение. В сферата на наказателното право ние постигаме напредък по създаването на службата на Европейския прокурор, Европейската прокуратура. Те трябва да задейства в края на 2020 година. Комисията извършва необходимата подготовка но сега е спешно Европейският парламент и съвета да постигнат споразумение по това, кой ще бъде Европейския главен прокурор, за да може да се започне работа по същество в Европейската прокуратура. Дами и господа, във вашата комисия вие ще се занимавате и с въпроси, отнасящи си до най-важните, най-неотложни теми, свързани с човешките и основни права, защитата на мълценствата, борбата срещу дискриминацията, както и много други въпроси. Тъй като нямам достатъчно време, не мога да обхвана всички тези въпроси на днешната ни среща, но искам да ви уверя, че ще работя много усърдно по всички тези въпроси до края на моя мандат. Позволете ми да спомена нещо важно в законодателната сфера. Финландското председателство – ще посветят част от съвета ЕПСКО по предложението за равнопоставеността. Това е директивата, която беше спомената в началото от председателя. Вече 11 години се очаква приемането й. Това е много важен законодателен акт, но приемането му изисква единодушието на съвета. През октомври в ЕПСКО съвета ще се разгледа този въпрос, така че въпросът ще се разгледа отново. Ние ще опитваме многократно отново в съвета. Дискусията в Дико през октомври се надявам да бъде подходяща възможност да се постигне напредък по позицията на съвета и аз изцяло бих подкрепила подобно нещо. Уважаеми депутати, искам да ви благодаря за вниманието. Очаквам да чуя вашите виждания. Благодаря ви, комисар Юрова, че обхванахте и въпроси, които в началото казах, че будят притеснения сред нас, които създават проблеми. Това е трансатлантическото измерение. Това е в компетенциите на комисията Либе. Що се отнася до голямата разлика между САЩ и Европейския съюз по отношение на стандартите за защита на основните права и неприкосновеността на личния живот, както и неприкосновеността на електронните съобщения. Също много важно е да започне работа Европейската прокуратура – и това за сега е въпрос, по който е, има търкания между съвета и Европейския парламент. проблемата с хоризонталната директива за равноправно третиране и недискриминация изисква единодушното решение на съвета. Това е начин на гласуване, който не действа добре. Госпожа Фондер Лайнен обеща да се преодолеят тези изисквания за гласуване с единодушие, да се търсят други альтернативи. Сега искам да чуем какво имат да кажат координаторите след в рамките на по две минути. Започваме с НП. Координаторът Мецола и Ленърс не са тук, но те ще бъдат представени от господин Питърс, така ли е? Госпожо комисар, искам да ви поздравя със свършената работа. Вие споменахте много теми, разбира се. Аз ще направя един кратък обзор и ще задам няколко въпроса за оценката на регламент за защита на личните данни GDPR. Моят въпрос е докъде са стигнали нещата по отношение на а, акта за частния сектор. Вторият ми въпрос е свързан свързан с Европейската прокуратура казахте, че към края на 2020 година ще има европейска, ще има функционираща европейска прокуратура. Това реалистично ли е? Следващият ми въпрос е свързан с обменът и споделянето на данни, редица малки и средни предприятия страдат от проблеми, свързани с обмена на данни и оперативната съвместимост. Това е изключително важно, както казах, най-вече за малките и средни предприятия. И последният ми въпрос е свързан с нещо много важно – а именно анонимните данни. Споменахте и този въпрос. Знаете, че във вторник в Европейския колеж и университета в Лювен публикуваха доклад, в който се казва, че в а, така наречени анонимни бази данни е възможно да бъдат идентифицирани хора. Това проучване е изключително важно, но не по-малко важно е и посланието за сериозността на проблема. Въпросът ми е за предвиждате ли мерки този въпрос да бъде решен? Госпожа Сипелт, благодаря. Ще задам един въпрос, защото все повече виждаме, че в някои държави членки има редица граждани, които са обект на, дискрима... на дискриминация и език на омразата. За пример мога да дам ЛГБТ общността в Полша. Има ли начин да се направи така, че държавите членки да поемат своята отговорност и да станат по-проактивни. В областта на споделянето на данни имам следния въпрос. Имаше пилотен проект, чиято цел беше да установи до каква степен съчетанието и обединението на различните бази данни влияе върху основните права. Има ли резултати тук? Подобен въпрос имам и към полицейската директива. Тук има нужда допълнителни правила и гаранции. Бихте ли ни казали нещо повече? Още един въпрос е свързан с Privacy Shield. Тук имаме нови депутати и виждам, че редиц, че броят на предприятията, които се съобразяват с тези правила, е, се повишил. Но бихте ли ни казали дали фирмите, които са се подписали по тези правила, действително е, ги е, прилагат в е, взаимоотношенията си с САЩ? И последният въпрос е свързан с член 7. Вие споменахте, че може би ще има нужда от по-ясни правила, за да постигнем някакви резултати. Моето впечатление е, че може би проблемът не е в правилата, в политическата воля. Комисията има ли е, някакви, някаква представа за това, как могат да изглеждат тези правила? Госпожа Индвелт от групата Обнови Европа. Госпожо комисар, винаги е удоволствие да видим тук. Вие повдигнахте, повдигнахте редица въпроси. Радвам се, че обмисляте регламента за борба срещу прането на пари. Отбелязваме, че изпълнението, практическото приложение – е катастрофално. Милиарди изтичат. Е, ние не сме удовлетворени от е, слабото предложение, направено от колегата ви Тимерманс в сравнение с предложението на парламента. Обхватът е много ограничен, е, акцента е върху институционалните въпроси, няма препоръки по страни, няма препоръки от независими експерти, така че ние ще направим предложения в тази насока, но част от културата на върховенството на закона, която споменахте, е свързана с така нареченото частно изпълнение. Граждани, представители на гражданското общество да, за, да водят дела. Ние взехме решение за фонд за съдебни дела. Отбелязвам с разочарование, че вашите служби, независимо от нашите призиви, превърнаха този фонд в фонд за застъпничество и аз се надявам да преодолеете тази грешка и фонда да стане действително фонд за съдебни дела и съдебни спорове. Европейският съюз твърде много се, съобразява, се съобразява по отношение на данните. Аз мисля, че мандата за преговори трябва да се публикува. В края на края ще става дума за нашите данни. Освен това, трябва да публикувате данните за преговорите, които се водят със съвета на Европа. И най-сетне, когато окончателното споразумение бъде представено, то трябва да бъде предоставено за становище от Европейския съд. Госпожа Рентке. Благодаря, господин председател. Ние сме с координатори. Може би това може би ви затруднява, за което се извинявам. Благодаря ви за присъствието, госпожо комисар. Както казахте, Предстоят ни много задачи и въпреки, че някои от тези задачи може би са трудни и спорни, не се отказвайте от тях, защото трябва да постигнем резултати по въпросите, които споменахте, дори да постигнем повече, отколкото по време на предишния мандат. Нека да спомена още някои въпроси. Механизма за върховенството на закона мога само да се присъединя към оценката за незадоволителния характер на публикуваното съобщение. Обхвата на върховенството на закон и основните права трябва да се разшири. Споменахте върховенство на закона, инструмента за ефективност. Каква, как трябва да бъдат свързани тези два инструмента? За нас трябва да има връзка между европейските фондове и нарушаването на правата на човека. И сега по директивата за равно третиране финландското председателство пече предприема действия и надявам се комисията да даде своята пълна подкрепа. Позорно е, че след 11 години все още нищо не сме предприели и може би комисията трябва да започне работа, за да покаже, че се отнася сериозно към правата, се отнася сериозно към проблема за основните права и да започне работа по стратегия за ЛГБТ. И накрая и виждаме положителни тенденции в а, а, предложението на бъдещият председател на комисията относно Истанбулската конвенция комисията а, предвижда ли да предприема нещо? Сега, е, от идентичност и демокрация. Благодаря, госпожо комисар, за присъствието и за това, че повдигнахте редица важни теми. Ние ще се спрем само върху съдебната система. През април беше представено информационното табло, оценка на ефективността на съдебните системи и качеството на правосъдието в държавите членки. При сравнението се оказва, че има проблеми с продължителността на делата, които в някои държави членки са твърде дълги. А също така и с независимостта на съдебната система. Възприятието от страната на гражданите за а, независимостта на съдебната система е тревожно. Очевидно, това е много важно за поддържане на върховство на закона. Как оценявате тези резултати и какви са следващите стъпки и какви са приоритетите, върху които трябва да се съсредоточи следващия комисар, за да се постигнат онези цели, които гражданите очакват от нас. Гражданите чака твърде дълго, за да получат правосъдие. А, господин Прокачини от ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Добре дошла на комисаря Юрова. Не мога да не отбележа, че независимо от това, че повдигнатите теми бяха многобройни и важни, в крайна сметка дискусията а, стига до член 7 върховенството на закона и това е, а, елемент, по който трябва да се замислим. В Хелсинки аз отбелязах личната ви привързаност към върховенството на закона, но заедно с това а, вие подчертахте ограничения характер на това, на това понятие и това беше използвано за да се обслужи и, и за да се използва върховенството на закона за политически цели. Какво имахте предвид? Някаква дъска, табло, на което да напишете кой е добър, кой е лош. И по-нататък има едно полицейско тълкуване на върховенство на закона има опасност това да се превърне в инструмент против мълцинството. И онези, които са политическо мълцинство в този парламент, може да стане утре мнозинство. Така че, много ви, аз ви призовавам да обърнете внимание. Не виждам от Обединената левица е, госпожа Ернст и може би госпожа Пелетие. Благодаря. Аз искам да привлека вниманието ви върху правото на защита, защото има нов инструмент за съдебното сътрудничество и ние си, е, ние си задаваме въпроса за това право. Европ... Комисията прави оценка на транспонирането на директивата за право на отбрана. Бихте ли ни казали какви са резултатите и ако има резултати, има ли какво да се подобри, има ли недостатъци, имате ли някакви първоначални данни и какви съвети бихте дали на следващия комисар? Сега давам думата пак на комисията, за да отговори на първия кръг на въпросите и след това ще дадем думата на координаторите и след това ще дадем думата на следващите, тъй като списъкът с желаящи е много дълъг. Господин председател, задачата е тежка. А, не знам дали при вас този, този проблем съществува. Колкото по-дълго е човек в политиката, толкова по-дълго говори. Ще се опитам да бъда по-кратка. Сега първия въпрос на госпожин Петър за оценката на GDPR. Това не е акт за частния сектор, а акт за цифровия сектор. Мисля, че имаме предвид едно и също. Това беше обявено от избраният председател на Европейската комисия и е въпрос обсъждан в Европейската комисия. Става дума. Въпросът е да регулираме или да не регулираме, защото дигиталната трансформация и е, изкуственият интелект е, им водят до много ползи, но и до много рискове и опасности. И въпросът е дали да отворим директивата за електронна търговия. Там се говори за неотговорност а, а, за съдържанието на платформите. ние поискахме да премахнат езика на омразата в туристичното съдържание а, и детска порнография. Но има и други елементи, които заслужават а, да бъдат анализирани. Можем да работим а, с а, социалната отговорност. А, и това не е само за частния сектор. Също така има идеи за цифрово облагане. Не знам обаче какъв и какви са конкретните планове на новоизбрания председател. Е, и въпросът е, ще бъде оставен на следващата комисия. Нашата комисия не искаше да предприема свръхрегулация. Говорим за върховенство на закона. Искаме да има пространство, всеки да може а, е, да изрази своето мнение. Какво ще стане, ако премахнем анонимността? Знам, че трябва да бъда кратка, но има много въпроси. И подходът към цифровата, към цифровизацията ще бъде в сферата на вниманието на следващия на следващата комисия. Сега за Европейската прокуратура реалистично ли е? Да, защото ние работим по система за управление на дела, съоръжаване на базата в Люксембург, вътрешните процедури не комисията трябва да разработва вътрешните процедури, това би трябвало да е задача на самата прокуратура, но ние не можем да чакаме да бъде назначен ръководител. Има проблеми, особено в съвета. Споделянето на данни за малките и средни предприятия. Това е предмет на по-дълъг разговор – но когато говорим за защитата на данните, предстои изясняването на много въпроси по отношение на малките и средни предприятия. GDPR прави разграничение между предприятия, които реализират печалби от използване на данните на хора от една страна и от друга страна онези, които продават, да речем, хляб, фризьорите и всички фирми, които не реализират печалба от данните. И а, с а, органите за защита на личните данни ние точно това обсъждаме. Разработваме кодекси за поведение за различните сектори, за да има повече яснота. По отношение на проучването, не съм го прочела, признавам си. Госпожо Сипа, от как да се борим срещу расизъм, ксенофобия? какви са задълженията? Те са огромни. През 2014 година, когато а, встъпих в длъжност, а, не си дадах сметка, че поемайки ресора основни права, че темата ще бъде толкова непопулярна, толкова спорна, толкова и заедно с това а, толкова а, необходима. Разполагам с данни от а, сектора от информационните технологии. Е, имаме много данни за нападения срещу хора. Не за това, което са направили, а заради това, което са цвят на кожата, религия и прочее. Отвратително е това, което се случва онлайн. отвратително е това, което се случва офлайн в някои държави членки. Ето защо настояваме информационните е, фирми да премахнат е, е, езика на омразата, защото езика на омразата води до физическо насилие. Аз за това смятам, че трябва да се приеме директива за равно третиране. Това е законодателният акт, който липсва. Ние трябва да проведем разумен дебат с държавите членки за разходите. Винаги говорим за парите. Държавите членки казват много е висока цената за реконструкция, за инвалидни колички и така нататък. Възниква и проблема за правомощията. Това не е в правомощията само на едно министерство но предложих да има засилено сътрудничество, но, но, но ми беше отговорено, че въпросът е твърде важен, за да бъде оставен а, на засиленото сътрудничество. Но проблемът с ксенофобията, хомофобията е много важен, особено като имам пред какво се случи в Полша. Полицейската директива, да, има предвидени гаранции в директивата и трябва да проверя дали имаме нови констатации. Можем да ви представим писмен отговор за Privacy Shield. Как да сме сигурни, че фирмите спазват правилата? Ми те са обекта на контрол от Министерството на търговията, също и правосъдието и разбира се Федералната комисия за търговия. Те вече са замразили участието на някои фирми в Privacy Shield. Сега те наложиха глоба на Фейсбук. Facebook Системата функционира малко по-активно, отколкото в миналото. И очакваме трети доклад през октомври. За член 7 и по-ясните правила, какв, е, каква е идеята? Сега, по отношение на Полша, за която беше задействан член 7. Преди това е, имаше много срещи, писма и в един момент стана ясно, че всичко трябва да стигне до масата на министрите. Разговорите са много полезни. Понякога журналистите ме питат как функционира член 7, като си има предвид, че няма резултат, но процесът е много важен. Много е важен и дебатът. В Хелзинки проведахме много полезен дебат. Господин Лопес Агилар беше там. Министрите на правосъдието също трябва да започнат да говорят по проблемите на върховенството на закона ние в съдебната система сме онези, които плащаме цената, защото става дума за, вза... за взаимното доверие, за заповедта за задържане. Превръща се, проблема се превръща в системен проблем за целия Европейски съюз. Ето защо ние искаме предложение за по-предсказуем процес – и знам, че говоря дълго, но въпросът е много важен. И мъж, въпросът беше дали въпросът е политически или чисто юридически. Аз смятам, че и двете, и двата съвета а, трябва да обсъжда този въпрос. Госпожо а, Интвелт, а, директивата срещу прането на пари. Сериозен проблем според Европол всяка година. Сумите изпрани пари са сравними с европейския бюджет 1% от БВП. Представете си не само мащабите, но и целите за тероризъм, организирана престъпност, корупция – трансгранични мрежи на престъпници. Проблемът трябва да бъде решаван. И ако една, две, три държави не си спазват задълженията, ще пострада цялата система. И, е, е, и тя страда. Защото има такива случаи. Ето защо ние обмисляме засилване на европейския надзор започнахме да говорим за необходимостта от, от регламент, защото противодействието на прането на пари се извършва чрез директиви. И мога да кажа, че подходът на различните държави е много различен. Резултатите не са много добри. Е, ето защо по-подходящ инструмент е регламентът. Има нужда и от орган, който да извършва надзор, но този въпрос трябва да се реши от следващата комисия. Сега, за съобщението за върховенство на закона не е достатъчно, че не била достатъчно е, всеобхватна, че била е, разводнена. Очаквах тази критика. В някои глави се казва, че съдебната система, функционираща съдебна система е само един стълб – Разбира се, трябва да имаме предвид гражданското общество, свободата на словото, свободните и независими медии, държавната администрация, която не функционира а, под политически диктат. Целта ни не беше да обхванем всичко. Искахме да разработим механизъм, за който настояваше и парламента. Защо не включваме външни експерти? Защото искаме да гарантираме, че годишната оценка ще даде такива резултати, че да има правни последици. ние искаме максимална легитимност на оценката и чух и въпроса дали ще измерваме върховенството на закона. В известен смисъл Както знаете, имаме 28 различни конституционни системи. С, с 5 минути ли превиших времето си? Но толкова много хора искат да се изкажат, че искаме да дадем възможност на всички. Да. Относно фонда, отговаряме в писмото по този въпрос ще се обърна към моите служби. Знаете, че ще положим всички усилия, за да въведем програмата за правата и ценностите, за да можем да подпомагаме работата по подобни въпроси. Ще говорим допълнително тук. Какво друго? Госпожа Райнтке ми зададе толкова много прекрасни въпроси. Ще трябва да погледна. Благодаря ви, казва председателя. Нека да ви кажа какво е положението сега. 21 депутата искат думата, затова бих предложил минута и половина за всеки един колега, за да можем да имаме време и за отговори. Естествено, ясно е, че ще пресрочим времето, което ни е отпуснато и ще трябва да отложим разглеждането на следващата точка, информационното табло на ЕС, имаме основания за това. Диалога е толкова интересен, че трябва да продължи по-дълго. Аз обаче предлагам всеки един от вас да се придържа към отпуснатото време, за да може всеки в крайна сметка да зададе въпроса си. Започваме с господин Сарсалехо с първи въпрос. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. Европейската заповед за задържане. Данните, които са на лице, показват какъв е броя на изпълнението. Има забавяне според данните в прилагането. Тоест, нещата не вървят в посока на консолидация. А това е израз пар екселанс на сътрудничество между правосъдните органи. Имам два въпроса по член 2. Какви са възможните подобрения в тази заповед, за да се гарантира еднаквото третиране на този инструмент от всички съдилища преди да се стигне до решение на съда по правата на човека срещу някоя държава. Също да се подобри взаимното признаване, да не се допусне съдилищата сами да решават и да надвишават своите правомощия. Имаше и други колеги, които вдигнаха карти, така че мисля, че е най-добре да приключим с списъка сега. Ще удължим малко по-дълго времето, но искам да кажа на новоизбраните колеги, че комисар Йорова е готова да предостави и писмени отговори на всички тези, които няма да получат пълни и изчерпателни отговори днес и тук, тъй като времето е ограничено. Ще ви бъдат предоставени писмени отговори. Господин Витанов, втори въпрос. Микрофон. Sorry. As a newcomer. Извинявам се, нов съм. Надявам се, че ще ми простите. Uh, благодаря, госпожа комисар, уважаеми колеги. Ще говоря на български, ако ми позволите. В съобщението за укрепване на закона от миналата седмица годишен доклад за върховенството на закона за всяка държава членка може да, да замени механизма за сътрудничество и подкрепа за, за България и Румъния. Аз приветствам подобно решение на комисията, което би довело до премахване на двойните стандарти по отношение на мониторинга върху върховенството на закона. Считам, че твърде дълго България и Румъния бяха подложени на специално третиране от страна на европейските институции, а добавената стойност от това бе по-скоро противоречива, поне що се отнася до България. Доверието на българските граждани в независимостта на съдебната система е на едно от последните места в Европейския съюз и на този фон похвалите към българското правителство от страна на Европейската комисия само допринасят за увеличаване на недоверието към евроинституциите в България. Механизмът за МСП се оказва не до там ефективен, ефективно работещ инструмент, който обаче се използва от някои държави членки като удобно оправдание България и Румъния да не бъдат допускани в Шенген въпреки положителните становища от Европейския парламент и Европейската комисия. Затова въпросът ми към Вас е: според Вас какви са реалистичните времеви възможности за приключване на този механизъм? Благодаря Ви. Gracias. Señora Pagasortundua. Госпожа Пагасордо Тундуа. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Е, е Удоволствие винаги за мен е да ви изслушаме през последните години. Вие говорите, че трябва да има повече взаимно доверие между държавите членки, що се отнася до инструментите, които се създават за подобряване на сътрудничеството. През 2014 година Европейския парламент би тревога за това, че някои от съдебните системи на държавите членки издават заповеди за арест за не толкова сериозни престъпления, като пропускат сериозни такива. Съда на по правата на човека взе решение неотдавна. Има също използване на преюдициални запитвания, когато става дума за съдебни грешки по сериозни престъпления. От 2014 година съществуват тези проблеми, което показва, че трябва да се прилагат европейски критерии, за да не избягват държавите членки спазването на Европейската заповед. Искам да ви помоля, госпожо комисар, през оставащите месеци да подготвите нещо в комисията, що се отнася до подобряване на прилагането на Европейската заповед. Не можем да се откажем от европейско сътрудничество по отношение на основните права и прочее. Става дума за равно третиране и недопускане на безнаказаност. За това трябва да реформираме тези инструменти за сътрудничество между съдебните органи. Надявам се, че ще подготвите нещо. Това е моята молба към вас. Господин Радев има думата. Председател, уважаеми комисар Юрова, позволете ми на първо място да ви благодаря за сътрудничество и диалогът, който имахме през изминалия вече парламентарен мандат. Както знаем, в рамките на вашите компетенции попада борбата с двойните стандарти – освен проблем при храните и напитките, продуктите за дома и редица други сфери, пряко засягащи главно потребители от Източна Европа, в сферите на Вашите компетенции попада и механизма за сътрудничество и проверка спрямо България и Румъния. Това е също един вид двоен стандарт по отношение на две от държавите в Съюза. В продължение на години България и Румъния бяха залъгвани, че спорният дискриминационен механизъм ще отпадне – бяха посочвани определен брой положителни доклади от страна на Европейската комисия, реформи. Самият председател Жан-Клод Юнкер нееднократно беше обещавал, че този мониторинг ще отпадне до края на настоящия мандат на Комисията, който впрочем приключва в края на месец октомври. До този момент, въпреки осъществяване на току-що изброените неща, механизма по отношение на България все още не е отпаднал. Нещо повече, многократно беше споменавано, че при евентуално въвеждане на един общоевропейски механизъм за върховенство на закона, приложим за всички държави членки, механизмът спрямо България и Румъния ще отпадне за сметка на мониторингов механизъм спрямо всички. Въпросът ми е, след като миналата седмица Европейската комисия представи свое съобщение за въвеждането на общоевропейски механизъм, за укрепване на върховенството на закона и след като лично Урсула фон дер Лайен се ангажира с въвеждане на подобен механизъм, обхващащ всички държави членки, колко близо са България и Румъния от отпадане на механизма за сътрудничество и проверка и може ли да очакваме докладът, който ще излезе този септември, наистина да е последен? Thank you. Mrs. Insir. Благодаря, госпожа Ейсер. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Аз съм председател в парламента на групата за борба с тероризма, с расизма и дискриминацията, извинете. Кажете малко повече, споменахте някои неща. Въпреки това, което правят държавите членки за справяне с тези проблеми, има доказателства, че положението не се променя. Има половинчати мерки, според мен, и мисля, че трябва да има промяна на законодателството, за да може да има справяне с престъплението от омраза в целия съюз. Някои НПО говорят за един конкретен недостатък. Същото въжи, между другото, и за Агенцията за основните права. Какво имам предвид? Липсата на защита за жертвите, които са станали жертви на престъпления поради своята сексуална ориентация, сексуални характеристики, пол и така нататък. Затова искам да попитам, ще поемете ли ангажимент да се разшири рамката за борба с расизма и ксенофобията? Ще се разшири ли рамката за защита на хората, които стават жертви поради пола си, сексуалната си ориентация и така нататък? И на следващо място, Планира ли се процедура по нарушение срещу тези държави, които не прилагат решенията както трябва? Втория ми въпрос е свързан с блокираната директива за борба с дискриминацията. Вие говорихте за това, което се случва в съвета. Кажете ни, в крайна сметка, какво се случва с тази директива с разговорите и ако нищо не се промени в съвета, ще има ли ново предложение от ваша страна, което да даде възможност да се действа по силата на обичайната законодателна процедура, съответно парламента да може да изпълни ролята си на съзаконодател. Моля ви всеки да говори в рамките на една минута и половина, не повече. Благодаря ви, госпожо комисар, за това, че дойдохте, за да ни запознаете с действията, които предприемате. Имам два въпроса. Що се отнася до мерките срещу изпирането на пари? Можете ли да кажете как работите с ОСР и с АДРИ от другите организации в международните форуми, които работят <clears throat> срещу изпирането на пари, един световен проблем? Що се отнася до защитата на личните данни, бихте ли могли в края на вашият мандат по тази тема, по която вие работихте, много важни, да ни кажете какво би трябвало да се направи в бъдеще, за да се подобри защитата на личния живот на нашите съграждани. Благодаря ви. Господин Бреер. Благодаря. Госпожо комисар, моите въпроси са свързани с закона за цифровите услуги. Казахте няколко думи. Има информации в медиите относно съдържанието на този акт. Аз се притеснявам, че поради него може да се въведе интернет полиция или дори частна цензура. Освен това, мисля, че нереалистичното време, в рамките на което трябва да се свали едно съдържание, може да заплаши съществуването на малките фирми и действията на някои потребители. Кажете ни какво ще се направи. И на второ място, в контекста на този акт за цифровите услуги, съгласна ли сте да може да се използват интернет услуги анонимно? Защото така може да се премахне риска от изтичане на данни, да се премахне част от риска за кражба на идентичност. В германските медии има информация, че може нещо подобно да се осъществи. Осъществимо ли е то на практика? И на следващо място, свързаността между различните елементи. Очевидно има планове да се свържат взаимно социалните мрежи и услугите за съобщения, за да може потребителите да имат възможност за избор и да избират в крайна сметка онзи доставчик, който им защитава по-добре данните. Какво ще кажете по този въпрос, господин Здеховски? Аби сме оправду стигли. Благодаря, госпожо комисар, ще говоря на чешки, за да мога и да спазя времето, което ми е отпуснато. През 2018 година ако не се лъжа. Вие бяхте дошла за да говорим по скандала за Кембридж Аналитика. Говорихме за изтичането на лични данни на 80 милиона европейски граждани. Казахте, че комисията ще се ангажира с проблема. Кажете ни какво се е случило поне до сега и как върви разследването? Могат ли европейските граждани да очакват, че Фейсбук ще бъде глобена заради случилото се? Втория ми въпрос подобен на първия. Видяхме неодавна проекто бюджета за различните агенции за 2020 година. Какво смятате? Ще можем ли да се борим срещу тероризма, срещу контрабандата? Има урязване в бюджета, Персонала на Европол и на Евроюст ще бъде съкратен за 52 души, се говори, ако не се лъжа. Това са мащабни съкръщения. Ще може ли да се работи и да се сътрудничи в такъв случай? Госпожа Киничи. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Няколко въпроса. Първо, директивата за борба срещу изпирането на пари. Как ще гарантирате взаимодействието между органът за наблюдение и Европейска централна банка? Втора, втория въпрос е свързан с Истанбулската конвенция. Какви мерки могат да се приемат от Европейския съюз, за да се помогне на държавите членки да приемат конвенцията? Знаем, че в много държави членки тя не е ратифицирана. Какви инструменти могат да се използват, за да се гарантира ефективно ефективна защита на жертвите на насилие, в това, в това число е, насилието срещу деца. И тук искам да ви попитам дали смятате, че могат да се направят промени в директивата за защита на жертвите на престъпление, за да се гарантира защитата на малолетни и деца. Господин Франц, уважаема госпожо комисар, сърдечни благодарности за всичко, което правите. Искам да попитам как и по какъв начин и кога комисията ще реагира във връзка с прилагането на Европейската стратегия за борба срещу антиромските настроения. Какво ще направите по отношение на цялостната рамка, защото мисля, че антидискриминационните политики в Европейския съюз в крайна сметка трябва да придобият един по-завършен вид. Знаем, че има дискриминация срещу различни хора в Европейския съюз. Има нападения в Косово, например. Едно лице беше застреляно. Много хора стават свидетели на това как домовете им биват подпалвани. В Германия има данни, че групата на ромите е една от най-нападаните и въобще Ромската общност в цяла Европа е една от най-нападаните. Всъщност ние нямаме проблем с ромите в Европа, имаме проблем с расизма и този проблем трябва да бъде изкоренен. Благодаря, господин Фест. Е, Добър ден, госпожо Йорова. Два въпроса. На първо място, бъркам ли, когато мисля, че сте изпълнена с известна доза предразсъдъци, когато отговаряте на въпросите на някои депутати. Не мисля, че има нещо наредно с въпросите на колегите Покачини или Бутино. Начина по който отговаряте малко ме притеснява. Вие трябва да бъдете все пак независим член на комисията. На второ място, относно правата на жените и комисията – която работи тук в парламента по този въпрос. А, имам един въпрос. А, Истанбулската конвенция. Има ли статистическа информация, която да доказва, че домашното насилие намалява? Или насилието е точно на същите нива и в страните, които са подписали конвенцията? Следващия оратор. Госпожа Спурек. Госпожо комисар, благодаря за работата ви през последните 5 години. Трябва да продължим с амбициозните и необходими политики. Три важни въпроса. На първо място насилието срещу жените и домашното насилие. Европейския съюз трябва да преодолее всички трудности и да се присъедини към Истанбулската конвенция. Трябва да може да се въведе законодателство срещу подобни престъпления. Ако погледнем член 83 от договорите, ще видите, че има една модификация чрез преходна клауза. Като се има предвид, че новоизбраната председателка на комисията подкрепя подхода, за който говоря, комисията ще предприеме ли мерки? На второ място, хоризонталната директива за борба с дискриминацията. Няма никакви извинения, когато се дискриминират хора с увреждания, или пък хора от ЛГБТ и общността. Госпожо комисар, през 2014 година вие се опитахте да пренапишете директивата. Сега обаче е 2019 година и е време да приложим на практика разпоредбите. Според вас, какво можем да направим преди да започне новия мандат на комисията? Благодаря. Господин Маджит, благодаря господин председател, госпожо комисар, благодаря за изказването. Всички сме съгласни, че трябва да има стабилна рамка за превенция и борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Това трябва да се приеме, тази рамка трябва да се приеме, за да има и финансова стабилност, но законодателството не се прилага по еднакъв начин във всички държави членки. Не можем да си позволяваме слаби брънки в веригата Европейския съюз, защото престъпниците ще използват най-слабото звено. Затова искам да попитам какви мерки пред приемате, за да накарате всички държави членки да приложат всички мерки и какви съвети ще дадете в тази връзка на вашия наследник. На следващо място, радвам се, че има законодателство в областта на борбата с престъпленията от омраза, но само малка част от престъпленията се разследват. Много често полицаите дори не маркират някои закононарушения като закононарушения възосновата на омраза. Има и много предразсъдъци. Какво ще направите, за да накарате държавите членки да работят наистина в тази връзка? Благодаря. Господин Билсек. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за това, което казахте. Бих искал да ви кажа, че сътрудничеството между Европейския парламент и Европейската комисия е нещо много важно. Искам да поставя два въпроса, да повдигна две теми. Вие подчертахте дебело равнопоставеността, равните възможности, Един от най-важните въпроси за моята страна се отнася до двойното качество на стоките на единия пазар. Преди години беше направено предложение от комисар Юнкер. Това е проблем, който Европейската комисия разглежда. Бихте ли направили оценка на постигнатия напредък и какви са следващите стъпки, които предвиждате, за да има равнопоставеност на пазара и гражданите да получават еднакво качество, независимо къде се намират в Европейския съюз. На второ място искам да ви попитам, доколко сме подготвени, за да се справим с трудностите и последиците от Брекзит без споразумение. Госпожа Барли, благодаря. Радвам се, че сте тук. Е, вероятно няма да се изнадате, когато ви задам въпрос е, във връзка с върховенството на закона. Много съм любопитна да чуя какво ще ни отговорите. Е, благодарна съм, че казахте, че не става дума само за въпрос с съдебен характер, а и с политически. Това не беше съвсем ясно, когато задавахме въпроси на Урсула фон дер Лайен. Благодаря ви още веднъж. Между другото, тук става дума и за взаимно доверие. Кажете няколко думи за последиците, които този въпрос ще има върху електронните доказателства. Благодаря, господин Лагодински. Благодаря, благодаря, господин председател, госпожо комисар. Много се радваме, че обсъждаме върховенството на закона. Искам обаче да ви обърна внимание на един проблем. Значи от една страна имаме върховенството на закона, от друга страна имаме цифровизацията и електронните доказателства. Всъщност тези три неща трябва да се обвържат. Ако погледнем ситуацията по настоящем, има брутални нарушения на върховенството на закона точно в тези области. Един пример. Вашето предложение във връзка с електронните доказателства – ще означава, че автоматично ще се дават такива доказателства на други страни при поискване. В същото време, при заповедта за арест, имаме положение, по силата на което ние не можем да сътрудничим с някои страни, тъй като те просто не спазват върховенството на закона. Как ще помирите тези две тенденции? Има и проблем с класификацията на данните. Това е нов инструмент, съвсем различен. Има обърквания, свързани с върховенството на закона в цифровата епоха. Какво ще кажете и за отношенията между ЕСА и САЩ? Какво ще направите по отношение на нарушенията във връзка с общия регламент за защита на данните? Искам да спомена член 6 и член 84. Искам да спомена за колегите от крайното дясно, че има конкретни определения на върховенството на закона. Не става дума за нещо абстрактно. Прочетете решението на Европейския съд. Има ясни стандарти. Върховенството на закона не е нещо абстрактно. Благодаря, госпожа Трокаро. Благодаря. Госпожо комисар, искам да ви благодаря за положените усилия по време на този мандат. Благодаря ви и за това, което направихте за моята страна Румъния по темата върховенство на закона. Сигурна съм, че много румънци ще ви благодарят за вашето участие и за вашата позиция. Искам да кажа, че много се надявам, че новия механизъм за мониторинг на върховенство на закона ще бъде поне толкова категоричен, колкото и МСП. Що се отнася до Румъния и Шенген, ние не влизаме в Шенген не заради е, МСП, а заради онова, което прави по отношение на върховенството на закона настоящата коалиция. Има голяма нестабилност. Относно Европейската конвенция за човешките права. Мина известно време от решението на Европейския съд през 2014 година. Какво се случва от тогава насам? На второ място, рамката свързана с общия регламент за защита на данните. Вчера комисията прие доклад във връзка с изминалата година – в Румъния имаме две конкретни положения, свързани с свободата на медиите. На първо място, общия регламент се използва за да се накарат разследващите журналисти да оповестяват своите източници. И на второ място, чрез позоваване на общия регламент се отказва достъп до информация на журналисти. Как ще се справите с тези два проблема? Благодаря. Господин Пападакис. Благодаря. Имам... Какво мисли Европейската комисия по отношение на използването на някои а, на някои коментари относно Комунистическата партия. Вие не отговорихте. Комисията винаги казва, че всяка държава членка трябва да прилага свой собствен подход. Но тази позиция не е устойчива не могат да се използват партиите. Това е въпроса на демокрация и няма нищо общо с управлението на някои държави членки. По отношение на Полша и върховенството на закона, знаем как стоят нещата, има конкретни интереси. Европейския съюз прикрива някои недопустими елементи – в Украина Конституционния съд излезе с решение, което говори за това, че се финансират антикомунистически сили в държавите членки. Непрекъснато се говори за свобода, но не, но не е така. има намеса във вътрешните работи, но в конкретния случай, който имам предвид, това не е така. Така че долу ръцете от Комунистическата партия в Полша. Трябва да се сложи край на тази намеса. Статира липсата на ефективна съдебна система и корупция по високите етажи на властта. Докато комисията констатира проблемите в България се задълбочават, за съжаление. България се изгражда една авторитарна власт, която системно поставя под свой контрол както съдебната система, така и медиите. Прокуратурата е безконтролна въпреки препоръките на Европейската комисия и Венецианската комисия. Прокуратурата в България изпълнява и политически поръчки. Имате ли позиции по този въпрос, по отношение на безконтролната прокуратура? Как ще се справите с този проблем? И ако ми позволите още един въпрос. Тези дни в България имаше безпредседентна по мащаб хакерска атака срещу информационните масиви на НАП, Националната агенция за приходите. Изтекоха данни на милиони българи и фирми. Медиите нарекоха тази атака на практика, че е хакната цяла една европейска нация. <clears throat> Кой носи отговорност в България според вас за това? за това, че има такъв пробив в националната сигурност на една европейска държава. И дали този пробив в сигурността на България ще повлияе на нашето приемане в Шенген. Благодаря ви. Thank you. Mr. Hook. Commissioner, thank you. a different topic. Господин Хук, нова тема – изкуственият интелект. Започнахте ли да работите по този въпрос, защото много хора смятат, че тази тема ще има много сериозно въздействие върху личните свободи на гражданите. Съвсем кратко и по същество. И накрая господин Яки от Екара, преди да приключим. Пани комисар му мовила о... Благодаря. Комисарят говори много за върховенството на закона, за принципите на върховенството на закона, без да навлиза в детайли. Всичко беше много професионално, но преди всичко това е политически въпрос. Всеки път, когато запитам кога има нарушение на а, върховенството на закона, ми казва, а, че се политизира назначаването на съдии в Полша. Има а, съвет, а, който функционира в Полша и той определя кои ще бъдат съдиите. Има пет а, трибунала където съдиите се назначават от комисия. Има дори министри, които заседават в някои страни, докато в Полша съдиите се определят от техни колеги и се счита, че това е политизирано, докато в други страни се счита, че не е. Как разглеждате тези аргументи, които ви представям, госпожо комисар? Тук много се говори в общ план но би било интересно да се използват правни аргументи, доколкото това е възможно. Следващият оратор. Извинете, аз съм също новоизбран член на парламента, за това не се бях включила микрофона. Извинете ме. Искам да благодаря на комисария Юрова аз съм работила известно време по въпросите на правата на жените и моя въпрос е кратък и ясен. Предполагам, че не е лесна задача да работите с всички държави членки по отношение на правата на жените. Искам да разбера от вас какъв е вашият опит при справянето с това предизвикателство и също как се прилага принципа на независимост на държавите членки в това отношение? Какво се прави и на европейско ниво? Какъв би бил вашия съвет към този, който ще поеме ресора ви в следващия състав на комисията? Ще може ли да се работи с всички, за да се борим срещу най-дискриминираните срещу дискриминацията на жените. Извинете. Да, госпожа Юрова, съвсем предсказуемо беше, че вие ще предизвикате интерес както от преизбраните, така и ново избраните членове на комисията Либе. Надявам се, че ще отговорите но искам също да напомня, че може и в писмен вид е, да бъдат е, представени на по-късен етап е, отговори с повече подробности. Комисар Юрова, благодаря ви. За мен също това е добър вариант, тъй като някои от въпросите изискват допълнителен последващ отговор. Освен това, техното естество е такова, че изисква голяма прецизност. Така че, моля ви да изпратите тези въпроси, на които няма да мога да отговоря сега, за да им отговорим в писмен вид. Относно въпросите, свързани с равнопоставеността на половете – не е постигнат е, особен напредък, е, за което много съжалявам. По някои от показателите, например заетостта, разликата в заплащането, участието на жените и прочее, има бавен напредък, но не е нещо, което да е толкова забележително. В Европейския парламент има известен напредък от 36 на 40%. Що се отнася до съвети към жените политици, вчера чухме какво каза Тереза Мей в британския парламент. Тя каза, бъдете самите себе си. Искам да разсея едно недоразумение, че съм казала, че се, а, има обструкции. Не. Имах предвид а, две неща. Първо, че не можем да измерваме върховенството на закона в държавите членко. Нещо, което е възможно в фискалната област. Възможно е да се определи какъв е, например, публичния дълг. Така че работата не е толкова лесна и сигурно много сте наясно с това. Не е лесно да се обясни на хората, които не са юристи, които не са запознати с конституционното право. Защо този въпрос е от такава важност? Защо принципа на върховенството на закона е толкова важен? Защо онези, които печелят изборите, не могат да заграбят всичко? Защото това е принцип, на който почива демократичното ни общество. Аз, например, не съм могла да го обясня на много хора, не съм могла да предам важността на този въпрос. Мисля, че тук може да положим повече усилия. Трябва да се помисля за образованието, за преподаване на основните принципи, върху които почива съвременното демократично общество. Някои наметнаха, че аз съм била пристрастна в отговорите си в предишния кръг. Не, това не е така. Аз отговорих според времето, с което разполагах. Ние се занимаваме с изключително сложни въпроси, които опират дори до идентичността. Затова се налага понякога да проявяваме и повече сговорчивост, да правим компромиси. Госпожа Рентке зададе въпроси по върховенството на закона и бюджета. Мисля, че ще има напредък. Предложението за връзка между върховенството на закона и бюджета на Европейския съюз е нещо конкретно. Процедурата, която се предвижда, е много добре балансирана и мисля, че ще бъде прията за Истанбулската конвенция, както и по въпроса за домашното насилие и насилието срещу жени и деца. Ние бихме искали Истанбулската конвенция да се ратифицира от всички държави членки. Ние разчитахме на това, както и че е, Европейския съюз е, като цяло да се присъедини към Истанбулската конвенция, но нищо от това не се случи. Така че тук нямаме с какво да се похвалим, особено. Аз лично се опитах да се направи това. Ратификацията на Истанбулската конвенция е в суверенното право на държавите членки, така че аз уважавам суверенитета на държавите в това отношение. Опитах се в някои държави да обясня защо Истанбулската конвенция се счита за полезен правен инструмент. Без Истанбулската конвенция в бъдеще, може би ще бъде по-сложно и трябва да се помисли дали не трябва да се приеме специално законодателство, свързано с особен вид престъпления. Новоизбрания заместник-председател на комисията каза, че желая да направи нещо в тази посока, но трябва да отчитаме факта, че това е много много чувствителна сфера на правото. Има битка между Европейския съюз и държавите членки относно това какво може да се регулира на ниво Европейския съюз. Нещата са по-зле по отношение на някои законодателни актове, така че не виждам особено лесно бъдеще и за Истанбулската конвенция. По информационното табло в областта на правосъдието, тук ще говоря а, и за механизма за сътрудничество и проверка МСП. Ние следим ситуацията в държавите членки, имаме различни инструменти. Имаме като последна мярка за действане на член 7, когато има системно нарушаване на върховенството на закона в държави членки. Имаме и това информационно табло, по въпросите на правосъдието, вие го споменахте, това е- за нас е важен инструмент, за да видим каква е ефикасността, бързината на работа и други измерими показатели в правосъдната сфера, както независимостта, така и качеството на правосъдието. но това активизира, адреналира на някои министри на правосъдието, защото те правят оценка на възприятието на гражданите. Това винаги е много чувствителен аспект. Виждаме известна връзка между слабията подкрепа на гражданите за правосъдната система и това как се гледа на правосъдието от страна на политиката. Няма много високо доверие. Всъщност, когато атакувате съдебната система, не рискувате нищо. Толкова е лесно. Наблюдавам това в някои държави членки. Има атаки срещу съдебната система. Това е много популярно сред някои слоеве на обществото. И ние трябва да внимаваме в това отношение. Ние ще продължим с информационното табло в областта на правосъдието. Ще заложим нови показатели, най-вече в сферата на наказателното право. Препоръките по отделни страни се прилагат от наша страна. Защо? Защото това е нещо свързано с економиката. И разбира се, че правосъдната система има сериозен ефект върху економическото състояние на отделните държави. Сега предложихме нов годишен преглед на върховенството на закона. Има МСП по отношение на две държави България и Румъния. И мога само да повторя, че Жан-Клод Юнкер заяви, че трябва да се сложи край с МСП, стига тези държави да финализират своите реформи и да изпълнят препоръките. Това е е интензивен диалог между комисията и тези държави членки. Аз многократно съм разговаряла с министрите на правосъдието и прокурорите по какъв начин комисията може да е от полза. Има неща, които трябва да се направят. Октомври 2019 продължава да е срок. И аз разчитам на казаното от Жан-Клод Юнкер. Да видим как ще се процедира по-нататък. Защо има такъв специален режим по отношение на България и Румъния и това понякога се чита за дискриминация? Но това беше изискване при присъединяването на страните. Сега ние искаме да видим някакъв напредък и това е от общи интереси на двете държави, както и на комисията. Относно взаимното доверие, въпрос, който също е свързан с върховенството на закона, Разполагаме с няколко инструменти в това отношение. Европейската заповед за арест, както и електронното доказателство. Имаше въпроси в това отношение. Когато обсъждахме електронното доказателство в съвета, винаги бяха поставени два въпроса. Спазване на правата на ответниците, какви доказателства могат да се използват при разследванията участието на информационни компании от други държави членки и прочее. На мен не ми допада особено как действа това сега. Сега а, информационните компании трябва да предадат данните, но те могат да го направят само на доброволни начала. Могат да ги предадат или не. А, може би и да преувеличава малко, но тогава а, как може да се разчита на цялата процедура? Така че ние сме много предпазливи, що се отнася до основните права. Знаем, че този механизъм може да действа само ако държавите членки проявяват елементарно взаимно доверие, което не е случаят в момента. Има доста разгорещени дискусии в това отношение. Когато говорим за САЩ, не зная дали ще се постигне споразумение между общо европейско споразумение и САЩ че САЩ могат да изберат само някои аспекти. Не, ние искаме да гарантираме еднакви, еднакви стандарти в европейското пространство, но трябва да се потрудим сериозно. Аз малко скачам от една тема до друга, усещам някакви вибрации. Да, да, мисля, че това са добри вибрации, казва председателя. Но всъщност, е, кажете ми с колко време разполагаме. А, ние ще се и извиним на следващите презентации, които са свързани именно с резултатите от информационното табло в сферата на правосъдието. Аз мисля, че отговорих на участие на този въпрос. Относно взаимното доверие и инструментите в това отношение, имаме много силна съдебна практика от Съда на Европейския съюз – така че е, целта е да се гарантират най-високи стандарти повсеместно. Държавите членки трябва да положат повече усилия. Също споразумението между ЕС и САЩ е, по електронното е, по непрекосновеността на електронните съобщения, така наречените e-privacy и американския закон Клауд. Е, тук още не сме направили всичко. Мисля, че вече говорих за механизма за сътрудничество и проверка. Относно задържането и въпроси свързани с равенството, госпожа Ортодуа, ако правилно произнасям името й, постави този въпрос. Мисля, че аз отчасти отговорих когато а, говорих за основните права и за арестите. Това е огромна тема. Държавите членки са тези, които трябва да изпълнят изискванията а, на Европейския съд по правата на човека. Ние проведохме сериозни разговори с министрите на правосъдието относно условията за задържане альтернативни санкции. Предложихме повече финансиране, въпреки че не разполагаме с достатъчно време но имам известна представа къде са парите. Но в държавите членки, ако трябва да съм откровена, не се проявява особена готовност да се инвестира в затворите. Те предпочитат средствата да се насочат към болници от училища. Това е национална политика, но все пак трябва да се спазват известни стандарти имаме възможност да допринесем чрез средства от Европейския съюз за подобряване на състоянието в държавите членки, за да може да работят инструментите за взаимно доверие. Относно електронните доказателства и обмена на данни, разполагаме с три инструмента, които използваме в наказателното право, взаимна правна помощ, когато един съдия поиска сътрудничество отнемат все средно около 10 месеца, за да получи отговор. Когато използваме Европейската заповед за разследване, това отнема 120 дни. Сега предлагаме една система с нужните гаранции за основните права, правата на заподозрените лица, както и на очевидците – ние предлагаме един инструмент, който в критични моменти ще даде възможност на правораздавателните органи да получат електронни доказателства в рамките на 7 часа или в рамките на 10 дни. Това е истинска революция и трябва да сме предпазливи за спазване на основните права. Ето защо ни отне толкова време в комисията да подготвим предложението, тъй като работим вече повече от две години по него. Миналата година излязохме с него доста късно, признавам го, но нещата трябва да се направят както трябва и ние сме готови да продължим да преговаряме. Трябва да има обаче гаранции, трябва да има по-сериозно участие на заинтересованата държава членка. Това е нещо, което трябва да се направи. Относно Агенцията за основните права, както и престъпления, свързани с, социалната ориен... с, извинете, с сексуалната ориентация. Чрез а, агенцията по основните права ние събираме данни и сме задействали процедури за неизпълнение от страна на някои държави членки за това, че не се прилага рамковото решение по расизма и ксенофобията, но искаме да го разширим и да включим и други засегнати групи граждани. Това за сега не е така. Може би следващата комисия ще помисли по въпроса и ще обмисли подобна възможност. Относно директивата за равенството, аз повтарям, че следващия ни шанс е през октомври. Как можем да се сътрудничим с ОСР и други организации – при борбата срещу е, изпирането на пари. Ние използваме е, работната е, група по финансовите въпроси, така наречената Financial Task Force. И чрез законодателството в Европейския съюз е, и чрез настойчиви действия за прилагане на законодателството на четвъртата и пета директиви срещу изпирането на пари, както и чрез конкретни действия в реалния живот. Как е възможно, например, в Естония, в Данския банк, 200 милиарда евро да бъдат изпрани в рамките на 7 години. Никой да не го забележи. Въпреки, че имат много правила, както в държавата, където е централата на банката Дания, така и в Естония. Така че тук явно нещо не е провървяло, що се отнася до надзора. Така че как е възможно всичко това? Ние трябва да получим отговори по тези въпроси. Ние вече сме дали някои отговори, Извлекни сме конкретни полуки от тези банкови скандали и това се вижда от докладите, прияти вчера от комисията. Те са много интересно четиво. Фрипорта, гражданството, което е за продан и прочее, виртуалните валути, но трябва да направим още повече. Председателя, да, знае, че имаме ограничения във времето. Това винаги е сложно тук в комисията Либе. Съжалявам, че ви пришпорвам. Моля да приключвате. Цифровия акт, това е генерална дирекция Connect, която отговаря, така че не зная какви са техните планове. Разбирам, аз имам своята визия, но не искам да ви обърквам. Така че не искам да обърквам вас и други партньори. Какво е виждането на Вера Юрова по тези въпроси? Това е работа на Генерална дирекция Конекта. Половин а, милиона беше глобата наложена а, на Кембридж Аналитика в Великобритания. Но това е много-много ниска глоба което показва колко наложително беше да се приеме общия регламент за защита на данните, където са предвидени много по-солени глоби. Но това е глоба, за която а, говорим, която предшества приемането на GDPR. Мисля, че въпроса за домашното насилие го а, разгледах. За двойното качество на продуктите – това е огромна тема в областта на защитата на потребителите и трябва да продължи работата в това отношение. Двойното качество на продуктите е забранено, освен ако няма законно основание, например национални технически стандарти за отделните продукти. Те се различават от държава на държава и трябва да отчитаме този факт. Но комисията предложи методология за тестване на храните. Тя задели 2 милиона за целта, излезе с правно становище, че това е нелоялна търговска практика и могат да се налагат санкции от инспекторатите в държавите членки. Имаме непрекъснати дебати с производителите. Аз явно съм подчертала кои са виновните марки. Ние имаме също диалог с асоциациите за храните и лекарствата, с други сдружения. Така че аз настоявам, доколкото е възможно, но националните инспекторати трябва да се свършат също работата. Ще има нов регламент за по-добро взаимодействие между асоциациите на потребителите, така че те могат да се сдружат и да заведат подобни дела те трябва да го направят. Благодаря ви. Благодаря ви много, господин, госпожо комисар. Високо ценим вашата работа. Разбира се, даваме се сметка за ограниченията във времето. Имаме възможност и за писмени отговори. Вие заделихте доста повече време от предвиденото за днешната ни среща. Това не е нещо неприятно, казва госпожа Юрова. Онези, които поставиха въпроси, свързан с съдебното сътрудничество или пък Европейската заповед за арест, ние ще имаме възможност да обсъждаме въпроса, когато разглеждаме резултатите от информационното табло в областта на правосъдието. Останалите комисари, които отговарят по теми, по които работи Либе. През септември Тимерманс ще дойде на 4-5 септември Аврамополус, който отговаря по въпросите на вътрешните работи, е предвиден за 12 септември. Сега преминаваме към информационното табло на ЕС в областта на правосъдието. Пожелавам ви всичко най-добро, госпожо комисар. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Надявам се да приключим в рамките на 45 минути, за да имаме време за следващата точка, защото сме предвидели нещо. Да започнем с разглеждането на информационното табло в областта на правосъдието. За онези от вас, които не познават този инструмент, той предоставя данни по различни показатели и оценява качеството, ефективността е, и независимостта на съдебната система в Европейския съюз. Основните параметри са независимост, качество и ефективност – Е, таблото се води от 2013 година до 2019 година. Има и допълнителни е, показания. Както казва комисията, е, съобщение, съобщението за по-нататъчно укрепване на върховенство на закона в рамките на Съюза прието на 3 април, идентифицира информационното табло като част от инструментариума на Европейския съюз за укрепване на върховенството закона, като допринася за напредък в съдебната реформа и стандартите за върховенство на закона. Нека да ви напомня, че в това отношение върховенството на закона, което, към което се придържа Съюза всички държави членки, е кръгълния камък на взаимното доверие и на взаимното признаване. Ето защо смятаме, че е толкова важно да проведем дискусия по този инструмент. Е, е, разполагаме с този е, инструмент. Сега ще дам думата на Николас Бел, заместник ръководител на Генерална дирекция Правосъдие на Европейската комисия. Той тук ли е? Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Благодаря ви за поканата да представя изданието 2019 година на информационното табло в областта на правосъдието. Годишното табло анализира различни индикатори, за да направи оценка на независимостта, качеството и ефективността на съдебната система. Това е седмото издание. При през годините таблото се превърна във важен инструмент в инструментариума на Европейския съюз за укрепване на върховенство на закона. Току-що чухме от комисария е, юрова за начина по който комисията смята да подсили е, този инструментариум, така както беше представено в съобщението на комисията. Това е, предполага и по-нататъчно развитие на таблото. От първото издание през 2013 година информационното табло се промени. Напредъкът се дължи и на участието и поощрението от страна на парламента и вашата комисия, които е, бяха приети три резолюции за таблото през последните години. Целта на информационното табло е да помогна държавите членки да подобрят ефективността на съдебната система. Много е важно да напомним, че таблото няма за намерение да представя класация по-скоро представя информация, имаща отношение за функционирането на съдебната система, което би трябвало да доведе до размисъл относно резултатите. Следователно, сравнителният обзор в таблото се допълва от конкретни оценки по страни, проведени въз основа на диалог с националните власти и заинтересованите лица в рамките на европейския семестър, като се отчитат особеностите на съдебната система и контекста на съответната държава членка. Независимостта, качеството и ефективността, които са три елемента на съдебната система, са отрешаващо значение за върховенството на закона ефективната съдебна система е много важна и за изпълнението на националното законодателство. И спазването на върховенството на закона има съществено въздействие върху бизнес и инвестиционната среда и следователно са много важни за економическия растеж. По тези причини информационното табло участва в процеса на европейския семестър с, специалните доклади и препоръки по страни. И както беше казано в съобщението за върховенство на закон от миналата седмица, информационното табло ще участва и в годишните доклади за върховенството на закона, които комисията ще изготви. Както споменах, това е седмото издание и вече сме в състояние да очертаем някои тенденции. Резултатите от тази година са смесени. Те говорят за относително подобряване на ефективността на системата и качеството на съдебната система в много страни. За съжаление, обаче, в някои страни тенденцията се влушава ниското ниво на независимостта на съдебната система сред гражданите в някои държави членки е особено тревожен факт. Но да, но да започна с положителното. През последните 8 години сме свидетели на положителна тенденция в ефективността на съдебните дела. В повечето държави членки продължителността на делата в съдебните и граждански дела се съкръщава или остава стабилно. Също въжи и за повечето държави членки по отношение на административни дела. Има страни, които значително са съкратили натрупаните дела между 2010 и 2017 година. Можем да споменем Словения, Словакия и Хърватска. Всички видове граждански дела – говорят за това, че Хрватска е намалила, намалила натрупването с 30%, в Словения с 70%. Продълже, продължителността на сроковете се съкратила с 50% в Италия при административните дела, но остават предизвикателства, особено на по-висши инстанции. Освен към ефективността информационното табло оценява качеството. Много държави членки имат стандарти за това как да информират страните по напредъка на делото, потенциални забавяния. Онлайн достъп до съдебните решения се подобри, особено що се отнася до публикуването на решения на, най- накасационните съдилища. 19 държави членки публикуват всички административни административни решения. Като цяло бюджетът, който е много важен, си остава стабилен в държавите членки. Редица държави членки са повишили своя бюджет за правосъдие. Тук бих споменал Ирландия, Финландия и Латвия, например. През 2000-та година за първ път имаме стандарти за подобряване на качеството на решения. В редица държави членки има механизми за по-ясни решения и задължения за използване на ясен и разбираем език, както и за стегнатост системи, правосъдните системи отчитат потребностите на конкретни потребители на системата, като децата, например. И в това издание има нова диаграма за държавните разходи за съдилищата. Това е важно, защото трябва да се разбере, че изразходването на средства в съдебната система не е само разход – това е и инвестиция, особено когато е насочна добре. Сега, новостите в глава Независимост. За първ път представихме преглед на властите, е, участващи в дисциплинарни процедури срещу съдии. Съдиите трябва да са сигурни, че могат да излизат с решения, без да се притесняват от политическо влияние върху съдържанието на делото. Комисията започна процедура срещу Полша, за да не се допусне подобно влияние върху съдиите. Комисията излезе с обосновано решение. Разбира се, полските власти имат двумесечен срок да отговорят. Както ще видите в таблото, Решенията, предоставени от полското законодателство, съдържат уникални за Европа елементи. Стигам до оставащите предизвикателства в информационното табло. Първо, държавите членки трябва да положат допълнителни усилия за намаляване на трупаните дела и да съкратят сроковете особено в държавите членки, посочени в европейския семестър, като изпитващи най-големи предизвикателства. По предложение на комисията бяха издадени препоръки на 7 държави членки Хрватска, Италия, Кипър, Унгария, Малта, Португалия и Словакия. Второ, има и какво да се подобри при използването и достъпа до електронни средства, а им, например, за да се следи онлайн напредъка по делото. На трето място, независимостта на съдилищата и съдиите е проблем в някои държави членки. И конкретни препоръки към три държави членки се спират именно на този елемент. В е, таблото за 2019 година показва, че намесата от страна на политици е основната причина, поради която гражданите възприемат съдебната система като не независима е, Причината е натискът от, или намесата от страна на политиците. И това говори за значението на правните гаранции за независимост на съдебната система. Комисар Юрова преди малко посочи, че ако съдебната система в една държава членка не функционира добре, въздействието се усеща в целия Европейски съюз, тъй като ние разчитаме на взаимно доверие – решенията, съдебните решения в една държава членка се признават в всички останали и не би трябвало да има съмнения относно независимостта на тези решения. Затова трябва да обединим усилията си, за да се опази независимостта на съдебната система в цяла Европа. Ето защо комисията прие миналата седмица съобщението за върховенство на закона. Както пише в съобщението, комисията ще доразвие допълнително информационното дъпло, за да обхване допълнителни области от върховенство на закона, особено в наказателното право. Приветстваме участието и подкрепата от страна на Европейския парламент и вашата комисия. Благодаря. Благодаря господин Бел за изложението. Ние преди малко проведахме продължителна дискусия с ресорния комисар и съм убеден, че ще има интерес към въпросите, които са свързани с тази тема. Господин Зевоски, благодаря, господин председател. Знаете, че аз съм специалист по методологията на е, информационното табло. Колеги, благодаря ви за работата. Вие свършихте много работа, но ми липсва много информация от много страни. Как можете да сравнявате системата във Франция и Чешката република? Как може да се сравнява качеството на съдебната система в различните страни? Има толкова много а, аспекти, по отношение на които чешката система не функционира. Ние живеем 21 век. В много страни има цифровизация. Колко страни, всъщност в колко страни има цифровизация. Колко страни използват цифровизация за оповестяване на съдебното решение? Това е проблемът. Тук има много данни, можем да ги огледаме, но не можем да преценим кой е добър и кой е лош. Има много промени в методологията. нямаме една методология за сравнение на системите в страните. Що се отнася до качеството на съдебната система, неутралността на съдилищата и така нататък. Знаем за много неща от медиите, но никой не може да каже нещо за качеството на системата. И сега за политическия интерес. Наш министър-председател имаше проблем с конфликт на интерес. Той е него го разследват и продължават да изпълнява функциите си. Е, какво можем да кажем за съдебната система в Чешката република, след като министър-председателя е, е обект на разследване. Той, промени министр... той смени министъра на правосъдието, критикува полицията, критикува съдебната система, защото той техният подход е, не му е удобен. В това информационно табло има много информация, но е, има какво да се работи. Благодаря ви за свършната работа, но за мен резултатите не са особено ценни. Колеги, моля ви, изоставаме от графика. Ние имаме след това още една точка. Да не забравяме, че всички изказвания са добре дошли, но информационното събор в областта на правосъдието е резултат от инициатива тъкмо на нашата парламентарна комисия, когато Вивиан Рединг отговаряше за този ресор. Разбира се, в държавите членки има на различна специфика, различни съдебни системи и наличието на инструмент за сравнение – е, е начин да видим обективно къде са различията и какво трябва да предприемем, за да спазваме общи стандарти, като независимост, качество и ефективност. Второто изказване. Госпожа Кеничи. Благодаря, господин председател. Благодаря на Европейската комисия за направеното общото представяне на данните за информационното табло. Няма съмнение, че е много важно да имаме сравнителни данни, защото по този начин можем да се информираме по-добре за независимостта, качеството и ефективността на съдебните системи в държавите членки. И тук е, имам един въпрос във връзка с независимостта на съдебната система. Много деликатна и сложна тема. И въпросът ми е по какъв начин този инструмент може да помогне за гарантиране на независимостта на съдебните власти в държавите членки. И един малко по-конкретен въпрос по отношение на данните за прането на пари. Искам да попитам комисията дали разполага, защото темата за прането на пари беше обсъдена с комисария Юрова и темата е много важна. И сега имам въпрос към комисията. Разполагате ли с данните за общата продължителност на подобни тела в различните държави членки? И ако няма такива данни, аз, аз повтарям, че е много важно да има данни за този аспект, и искам да попитам дали комисията възнамерява в следващото издание да включи подобни данни. Благодаря на вас. Зелените. Благодаря. Благодаря за презентацията относно информационното табло в областта на правосъдието. Два кратки въпроса. Много се радвам, че има предложение за укрепване на системата. Искаме да попитаме обаче дали показателите, които използваме в момента са достатъчни, за да се измери качеството на върховенството на закона. Показателите по-скоро са количествени. Вече беше споменато за дължината на производствата и така нататък. Всичко това се описва на хартия, но ако говорим за независимост, за качество, необходимо е да видим как се случват нещата на практика. Трябва да се разгледа и качеството на съдебните решения. Затова искам да попитам дали е осъществимо включването на други показатели. И на второ място, може ли самата употреба на информационното табло да се подсили? имаме връзки с европейския семестър, но може ли да има връзки и с фондовете, с финансирането? Нека да погледна сега. Има един регламент, забравих му името. В момента един регламент е блокиран в съвета и в парламента. Става дума за връзката с финансирането – от страна на Европейския съюз. Смята ли комисията, че когато този регламент се приеме, той може да бъде ефективен, за да се използва, например, ограничаването на отпускането на европейски средства, за да се насърчава пък върховенството на закона? Благодаря, госпожа Индвелт, от името на обновление. Бяхте в списъка, но ви пропуснах. Благодаря. Имаме вече напредък, значи вече не ме наричате представителка на Алде, а на обновление или обнови Европа. Благодаря на комисията за представенето. Благодаря и за годишния доклад. С удоволствие отбелязвам, че казвате, че подобренията са въведени поради стимулите, предоставени от Европейския парламент. Това е ефемизъм. Всъщност ние проявяваме сериозна критика. Винаги съм вярвала, че информационното табло е ключово, за да се установи в крайна сметка една култура на спазване на закона в Европейския съюз. Гледам сега доклада, който ни е раздаден и виждам, че критиките, които съм изказвала в предишни години, все още са валидни. Например, Методологията не е достатъчно добра. Твърде много се разчита на информация, която се предоставя от самите правителства на държавите членки. Значи, те предоставят тази информация и тя служи за основа на доклад, чиято идея е да критикува националните системи. Споменахте Полша. Казахте, че има тревоги по отношение на Полша. Изключително меко казано. Спомням си, в миналото говорихме за Унгария, за върховенството на закона в България и Румъния. В докладите обаче се казваше, че страните се справят отлично, че наистина няма проблеми. Значи има големи разминавания между вашите доклади и действителността, такава каквато я виждаме не само ние, ами и гражданите. Значи ако се говори за необходимост от доверие в системата, Значи трябва да има доклад, който наистина да показва действителното положение в държавите членки по-настоящем. Затова, като дойде време за следващия доклад, спрете с този метод. Не дайте да разчитате на държавите членки, ами използвайте други източници. Това не може да бъде просто поредното упражнение, което се извършва веднъж годишно. Трябва да се разчита на други източници, не на държавите членки. Не може този доклад да се използва за основа на оценка на самите държави членки и на това дали те е, имат право, например, да получават средства по европейските фондове. Въобще, цялото начинание ми се струва абсолютно безсмислено. Оценявам, че има добри намерения и че се полагат много усилия, но това просто не е достатъчно. Разбирам, че това не е ваш избор, естествено. Това е политически избор, който е направен от комисията, от колегиума на комисарите, защото комисията се притеснява да не вбеси държавите членки и техните правителства. Като гледаме Например, как съвета номинира не само бъдещия председател на комисията, ами и някои комисари, като гледаме как държавите членки активно се месят в избора на портфели за бъдещите комисари, разбираме защо в крайна сметка така стоят нещата. Жалко е, че тук в залата има толкова малко хора, затова, господин председател, искам да ви помоля да върнете още веднъж тази точка в дневния ред и да говорим е, съвсем скоро не само за методологията, ами и за други неща и да накараме комисията наистина да си промени методологията. Нямате други коментари към мен, така ли? Няма други вдигнати ръце. А, вие вдигате ръка, така ли? Моля ви да сте кратък, за да дадем думата и на комисията и след това ще преминем нататък. Благодаря, господин председател. Само искам да реагирам на казаното от госпожа Инвелт. говорите за е, критериите. Прочетох един одит по отношение на Франция. Госпожа Индвелт казва, че не можем да вярваме на служители на държавите членки. Това е обвинение, което аз не подкрепям. Мисля, че то е неоснователно. Трябва да го подчертая. Госпожа Индвелт, имате право да отговорите. За 10 секунди, казва госпожа Индвелт. Искам да използвам едно мото – Доверието е добро, ама контрола е още по-добър. Демокрацията разчита на механизми за проверка и контрол. Това е същината на демокрацията, а не сляпото доверие в националния или държавен апарат. Връщам се на комисията, ако няма вдигнати ръце. Господин Бел, имате думата за, въпрос, е, за отговор на въпросите, извинете. Благодаря, господин председател. Може би си заслужава да припомним какво точно представлява информационното табло и какво не представлява. То представлява една съпоставка на това как функционират националните правосъдни системи. Идеята е да се помогне на държавите членки да оценят въздействието на реформите в правосъдието, като се дават показатели, свързани с относителната оценка на ефикасността, независимостта, например, на съдебните системи. По този начин се посочват недостатъците, има възможност да се следи за напредъка и така нататък. Има покани, приканвания към държавите членки, към заинтересованите страни да разгледат резултатите, които са описани, да осмислят защо се стига до такива резултати. Информационното табло може да помогне и при идентифицирането на добри практики и съответно то може да помага на държавите членки да обменят такива добри практики в областта на правосъдието. Ако информационното табло покаже, че има несправене може съответно да се стигне до по-задълбочен анализ на причините за това. Само, че никога не може да се разчита за един такъв подробен, задълбочен анализ само на данните в информационното табло. Трябва да се направи по-задълбочен анализ на първо причините. Този анализ, за който говоря, пък се прави в контекста на европейския семестър, чрез разговори с заинтересованите страни в държавите членки, с представители на правосъдието, и така нататък. И благодарение на тези разговори се стига до по-задълбочен анализ на положението в съдебната система. Оценките по държави отчитат конкретните черти на съдебните системи и контекста, който съществува в различните държави. Съответно, комисията може в контекста на европейския семестър да предложи и конкретни препоръки по държави. Вече споменах, че тази година съвета по предложение на комисията прие препоръки специфични за 7 държави. И освен това, съвета отбелязва, че има тревоги във връзка с функционирането на системата на правосъдието в други държави членки. Имаше въпрос във връзка с това дали вашата комисия и парламента в неговата цялост в крайна сметка подкрепят информационното табло. Искам да ви обърна внимание на една резолюция, прията от вашия парламент на 29 май миналата година. Тя е посветена на информационното табло за 2017 година. Аз мисля, че в тази резолюция се изказва една солидна подкрепа и всъщност има и препоръки, но ние винаги сме готови да действаме, когато се отправят препоръки. И ние също се опитваме да подобрим самото информационно табло. Това е пределно ясно. И ние смятаме, че успяваме да подобряваме таблото с конструктивната подкрепа на парламента. Имаше въпрос относно изпирането на пари и дължината на производствата в тази връзка. Всъщност, за първи път информационното табло се заема с тази толкова важна тема. Може да видите графика номер 19 в доклада. Там се вижда много подробно какво точно се измерва. Това е дължината на производствата на първа инстанция. Там може да се види, че има сериозни разлики в дължината на производството между различните държави членки. Това е само първата стъпка в рамките на тази тема, изпирането на пари. Има подкана към държавите членки да ускорят производствата и съответно да се работи допълнително. И ако няма солидно подобрение. Ние ще разгледаме тази тема и в следващите издания на информационното табло. И накрая, съвсем накратко, относно измерването на качеството на съдебните решения в държавите членки. Естествено, никак не е лесно да се направи нещо подобно. Какъв е подхода на информационното табло? Целта е да се предоставят съпоставими данни във връзка с елементи, които са общо признати и общо приети. Елементи, които са свързани с качеството на правосъдието. Например, страните какви пари отпускат за самото функциониране на съдебната система. Средствата са много важни за функционирането на самата съдебна система, знаете, и средствата могат лесно да бъдат сравнени. Съответно, от тук нататък могат да се извличат полуки и така нататък. С цел подобрение на правосъдието в държавите членки. Благодаря, казва председателя, благодаря за положените усилия, благодаря ви за този великолепен документ. Аз също смятам, че информационното табло е един полезен инструмент. Още когато променихме мащабно пространството на сигурност и правосъдие, с влизането в сила на Лисабонския договор, знаехме, че има нужда от такъв инструмент. Той е полезен най-вече за държавите членки. Не само за тях, естествено, има хора, които обичат да се занимават с съпоставителен правосъден анализ. Независимо дали говорим за аматьори или професионалисти. Дава се ценна представа за положението с правосъдието в Европейския съюз. Благодарим ви. И сега, без да се бавим, преминаваме нататък. Има още една точка. Имаме една презентация. Става дума за точка 12, казва председателя. Кампания на Парламентарната асамблея на съвета на Европа за прекратяване на задържането на деца мигранти. Представянето ще бъде направено от господин Пьер Ален Фридес, който е главен докладчик относно парламентарната кампания и член на ПАСЕ. Целта на кампанията, за която говорим, е да се спре задържането на деца и мигранти и да се намерят альтернативи, които да са в отговор на принципа за търсене на най-висшия интерес на детето. Знаете, че нашата комисия отдавна се занимава с този проблем. През 2018 година, през май, имаше наша резолюция за защитата на децата мигранти и там се казва, цитирам, че комисията трябва да започне процедури по нарушения срещу тези държави членки, в които има трайно и систематично задържане на деца мигранти и на техните семейства, като целта е да се гарантират основните права на децата, край на цитата. По тази причина ние поканихме господин Фридес, който е от ПАСЕ. Знаете, че съвета на Европа ни е съсед тогава, когато заседаваме в Страсбург. Имате думата, господин Фридес. Благодаря. Дами и господа, за мен е огромна чест, е, че съм тук е, сред вас. Е, това е чест, защото аз съм швейцарец и не е чак толкова често явление швейцарец да се явява в Европейския парламент. Какъв е контекста на кампанията? Ние започнахме преди около 5 години в Съвета на Европа в контекста, който беше особен, а именно войната в Сирия, тези стотици хиляди хора, които тръгнаха на път и всички драми, свързани с това. Сред тях имаше и доста непредружавани деца. Много от тях изчезнаха. Може да се представите колко трудности и проблеми са преживели от тези хора. През 2015 кампанията започна в съвета на Европа. След това беше прията резолюция, целта на която беше следната. Там се казваше, че трябва да се има винаги предвид висшия интерес на детето и че задържането на децата не трябва да зависи от статута на техните родители, що се отнася до иммигрантския статут. Трябва да се забрани децата да бъдат задържани в контекста на миграцията. Те трябва да бъдат третирани преди всичко като деца. Децата са си деца, те трябва да играят, да се учат, лицата, които се считат за малолетни, трябва да бъдат третирани именно като малолетни и непълнолетни лица, докато се докаже противното. Трябва да се разработят процедури за определене на възрастта на децата мигранти. Това е друга проблематика. Освен това, ние искахме, че държавите членки в съвета на Европа да приемат альтернативи на задържането, като се отчита висши интерес на детето, т.е. да не се лишават от свобода. Трябва да припомним, че децата, мигранти, независимо дали са придружавани или не, са често най-уязвимата група лица сред всички мигранти и тяхната ситуация може бързо да стане драматична. Важен елемент в кампанията беше да бъдат изложени всички проблеми с здравето, които могат да проистекат от това. Аз съм лекар, затова проявявам силна чувствителност към този въпрос. Задържането на децата може да има сериозни последица върху здравето и развитието на децата. Доста често не се разбира от страна на децата защо се взема подобно решение спрямо тях. Освен това, това може да доведе до сериозни последици, до опити за самонараняване или пък за самоубийство. Също има случай на дълбока депресия, продължаваща месеци наред. Проблеми с съня, тревожност, депресия, проблеми с социалното и психологическо развитие, всичко свързано с посттравматичния стрес. Има също проблеми с храносмилането и прочие. Децата губят права, например, за събиране на семействата, тъй като нямат възможност да се придвижват свободно те също а, трябва да е, имат настойник, който да им помага. В някои случаи тези децата са изправени пред пренебрегване и лошо третиране. Те са експлуатирани по време на пътуването в Гърция, в една къща, която прилагаше много добри условия. Срещнах едно момиче на 13 години, което беше бременно в резултата от изнасилване. Затова е толкова важно и парламентаристите да придобият повече информация за ситуацията, за да работят в собствените си държави за разработването на закони. Ние направихме проучване относно прилаганите практики в държави, вътре и извън Европейския съюз. В Европейския съюз бяха извършени доста неща, вие ги познавате. Имаме също и насоки за парламентаристите, както и за други лица, да могат да извършват посещения при най-добри условия, да имат предвид какво да а, търсят, когато посещават един затвор а, или пък център за задържане. Освен това има различни структури, които а, осигуряват прием на деца е, в Азатария, Йордания, беше посетен един лагер. Това е на границата между Йордания и Сирия. Така че нещата там бяха сравнително добре. Имаше също посещение в Австрия, в Унгария. В Унгария нещата бяха доста сложни. Освен това посетихме други учреждения в държавите членки, които предлагат много добър опит, що се отнася до отношението към непредружавани деца. Освен това, се обръща индивидуално внимание на всяко дете, за да се предвиди събиране с семейството, да се предвидят мерки за личното му развитие. В Гърция, в Швейцария, в Кипър бяхме. А, сега искам да ви покажа едно видео от център в а, Швейцария, който предлага най-добри практики. Благодаря ви, господин Фридес. Благодаря за кампанията, която водите. Да, аз имам още нещо да кажа след филмчето. Филма няма да се превежда. I've been told that the Председателят беше ми казано, че филмът е на разположение само на английски език и няма да бъде осигурен превод на други езици. Можете да го следите на английски език.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 аз посетих този център и това, което ми направи впечатление, че най-малкото дете беше на 6 години а, от Афганистан. Когато видите това положение, виждаме, а, че това са а, деца, които остават в друга страна и ние трябва да им осигурим бъдеще, да научат езика, да могат да се интегрират, а, да отидат, посещават а, училището заедно с другите а, деца, да научат немски язик, както е в случая, ние търсим решение за всяко дете по-отделно. В Гърция економическата ситуация е малко по-сложна. Някои от тези деца искаха да заминат другаде и се търсеше друга страна, където има член на тяхното семейство, за да се извърши събиране на семействата. Сега искам да се спра на въпроса за оценката, а, определението на възрастта. Това е много важно. Когато сте малолетно или непълнолетно лице, не ви третират като възрастно тен човека. Децата са защитени а, в по-голяма степен. В някои страни а, определението на възрастта се осъществява а, на доста произволен принцип. Това, което казва детето, не винаги има документи. Тези деца са напуснали а, страни, където има война или където има сериозни опасности, така че а, те или няма документи, имат фалшиви документи. Така че поставят се въпроси за възрастта. А, как, как се определя възрастта? Обикновено се прави радиография на ръката и може да се определи на теория а, възрастта. Ако сте на 17 години, например, според теста, има плюс-минус 3 години. А, също а, се разглежда и как изглежда лицето, например, а, развитието на гърдите и прочие. За съвета на Европа ние изготвихме резолюция. Там се казва, че когато а, има съмнение дали дадено лице е малолетно или не, а, решението трябва да бъде винаги в полза на детето. Ние ще продължим а, кампанията, а, за да се сложи край на насилието а, срещу деца-мигранти на експлоатацията им, защото понякога те са подложени на трудова или сексуална експлоатация. Ние искаме да има система, която да дава достъп на децата до настойници. Всяко дете да има настойник, който да отстоява неговите интереси. И в заключение, говорим за деца, които не са извършили престъпление. Те са приоритетни. Определенето на възрастта, когато има съмнение в това отношение, винаги трябва да се отсъжда в интерес на детето. Задържането на дадено дете трябва да е, е само в изключителни случаи, да е пропорционално и трябва най-вече да се мисли за бъдещето на децата. Вие сте тук вече ще бъдете тук още години напред, така че можете да направите нещо в това отношение. От 2017 година има тексто на вашата комисия, както се казва всичко, което беше казано, бързо идентифициране на децата при пристигане, да има адекватно настаняване на децата, да се обърне внимание на здравеопазването, на обучението им, също да се избягва административното задържане на деца и ако се налага, това да е много кратко. Трябва да има също ефикасно настойничество, трябва ефикасно и бързо да се определи възрастта и всичко това трябва да става в къси срокове. Нещо, което малко ме притеснява по отношение на информацията, която получих за директивата за връщането. Има там предвидено за държане на деца в рамките на 3 месеца преди връщането. Ние трябва винаги да отстояваме спазването на основните права, най-вече правата на децата. Благодаря ви. Благодаря, че обърнахте внимание на комисията Либе по една тема, която е изключително деликатна. Тя присъства в дебатите ни. Също и парламентът е приел някои решения в това отношение по време на миграционната криза. Задържането на малолетни и непълнолетни деца е, е на нашето внимание. Имаме известно време на разположение за разговори. Вчера ни се наложи изрично да благодарим на преводачите за това, че ни отпуснаха в допълнение още няколко минути, тъй като пресрочихме предварително определеното време. Струва ми се, че и днес може да се наложи да им благодарим, защото ни остават само още 8 минути. В залата има няколко колеги. Моля всички да говорят кратко, за да не се изморят твърде много преводачите. Както се случи вчера. Казват ми, че имаме време до 12.30. Мислех, че имаме време само до 12. Значи имаме достатъчно време. Започваме с госпожа Киничи. Grazie, grazie Presidente. Благодаря, господин председател. Благодаря и за изложението за кампанията срещу задържане на малолетните, просто защото са мигранти. Това е тема, която е много близка до сърцето ми. Аз съм посветила много голяма част от професионалния си път на защитата на малолетните лица. И по време на предишния мандат аз станах учредител на групата защита на малолетните. Ние свършихме много работа по въпросите на децата мигранти и се занимахме с онези аспекти, които споменах. Пъде председателя Лопес Агилар – е, цитира е, данни. Вярно е, че нашата комисия, интергрупата, е, дадаха значителен принос. Темата задържането на малолетните лица просто защото са мигранти, е тема, която беше обсъдена и на форум за правата на малолетните, т.е. тема, по която много сме работили. Аз съм италянка, от Сицилия съм и тази и темата за миграцията е много актуална за нас. Работихме е, и приехме закон за конкретни мерки за прием и отношение към малолетните мигранти трябва да осъдим категорично задържането на а, деца мигранти. Аз знаем какви са а, последиците от задържане на малолетни, независимо от това дали са мигранти или малолетни извършили престъпление. Задържането, с други думи, е недопустимо. Ние в парламента смятаме, че има нужда от специфични мерки за прием и подкрепа на тези деца. Вие споменахте някой от нас, а именно определянето на възрастта, за да се осигурят унези мерки, които са необходими. Да се осигури наставник. Също така трябва да се види дали няма деца, които са жертви на насилие, за да се осигурят физически и психологически грижи а, при с оглед на евентуални травми. Има и поредица от мерки, свързани с социалното включване и интеграция. Видяхме един чудесен филм, който показа каква подкрепа трябва да се осигурява на децата мигранти. Времето, за съжаление, е ограничено и за това би трябвало да приключвам. И така, според вас, как Европейския парламент и Парламентарната асамблея на, Евро... на съвета на Европа могат да си взаимодействат, за да, се, за да не се допусне задържане на деца. Много съжалявам, че прочет, че толкова дълго се разпростяха, ама темата много ме вълнува. Госпожа Индвелт, благодаря господин Фриде, за това, че сте тук и за това, че представите представяте вашите възгледи. Мисля, че трябва да обърнем внимание на това, което казвате а, и на страните в съвета. Защото проблема с задържането на лица е една от причините защо едно от пет важни досиета, даже всичките са блокирани. Държавите членки като че ли умират от радост да хвърлят хора за трешетките, да ги задържат. Виждаме какво се случва и в САЩ. И в частност става дума не само за непридружаване непълнолетни, ами и за придружаване. И съответно при подобни случаи се задава важния въпрос дали децата трябва да се разделят от родителите или не. Всъщност аз мисля, че не трябва чак толкова много да залагаме на задържането на хора. Това трябва да е мерка от последна инстанция. Някои правителства използват възможността, която им дава законодателството, свързано с обежището, за да задържат дори хора, които са закононарушители или са извършили престъпления и съответно да ги слагат на едно и също място с деца. Имах възможност в качеството си на докладчик да договоря малко или много приемлив компромис по време на българското председателство по текста, който засяга задържането на мигранти. И там успяхме да вкараме текст, който казва, че трябва да се отчита висши интерес на детето. Във всеки случай, когато това е възможно. Какво друго предлагаме? Всяко дете, когато пристига, трябва да има правен представител. Не само попечител, ами правен представител, за да се гарантира, че ще се спазват и различните типове норми. И в заключение искам да кажа, че парламента на няколко пъти с голямо мнозинство е приемал текст, който казва, че трябва да има пълна забрана за задържането на деца. Ние общо взето, въпреки това категорично искане, направихме много отстъпки пред съвета Държавите членки така или иначе имат неограничени възможности да задържат деца, иммигранти. съответно, ние по никакъв начин не превъзхождаме администрацията на Тръмп. Благодаря ви за тази информация и благодаря за това, че дойдохте тук, за да ни я дадете. Госпожа Трикс. Стрик, по-скоро благодаря за това, че сте тук, господин Фридес. Радвам се, че виждам тук бивш колега. Аз също съм била член на Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Вие правите сега презентация тук в нашата комисия. Аз правих презентация в комисията Либе пък през 2012 година. Говорих за загиващите в Средиземноморието. Надявам се, че можем да укрепим в крайна сметка връзките между двете институции, парламента и съвета на Европа. Много благодаря за информацията, която предоставихте в рамките на кампанията. Благодарение на подобни кампании и презентации става ясно за хората колко са вредни подобни задържания за децата. Съвета на Европа, между другото, преди време реши да създаде правилник с информация за това какво трябва да се прави, когато се задържат деца. Имаше идея този правилник да се използва като референтна рамка. В крайна сметка, знаете, предвиждаше се в миналото задържането да е само с цел да не се укрият а, лицата. Направихме необходимото, постигнахме голям напредък. В крайния етап на преговорите комисията се намеси от името на държавите членки и призова за значително отслабване на разпоредбите. Тя искаше да заличи принципа, например, че не трябва да се задържат бременни жени и деца. В резултат на подобни искания преговорите забуксуваха. Знаете, че в съвета на Европа голямото мнозинство държави са и от Европейския съюз. И всъщност там се чакат сега преговорите по директивата за връщанията. Мисля, че това, което се случи в крайна сметка е скандално. И то се случи по няколко причини. Аз е, мисля, че Европейския съюз би трябвало да отиде по далече от съвета на Европа. Съвета на Европа може да приема минимални стандарти за 47 държави членки. ЕСА може да отиде много по далече Имаме и хартата на основните права. Удивително е, че Европейския съюз със своите действия успява да разводни стандартите, които трябва да се прилагат в рамките на съвета на Европа. Всъщност от интерес за нас в Европейския съюз останалите държави членки да имат по-високи стандарти относно задържането на мигранти и на деца мигранти в частност. Искам да кажа, че съм убедена, че парламента нямаше пръст в тази намеса на комисията, за която споменах. И в заключение искам да кажа, че ние подкрепяме тази кампания и се надявам, че ще продължим преговорите за условията за приемане и условията за задържане. Госпожо Инвелт, в резолюцията, която беше прията миналата седмица, отново казваме, че задържането на деца никога не отчита принципа на висши интерес на детето. Надявам се, че в крайна сметка ще стигнем до един добър резултат е, и парламента ще има солидна позиция по директивата за връщанията. Колеги, каза председателя, моля да внимавате с времето. В крайна сметка беше предвидено да работим до 12 часа. Ценим високо времето, което ни отпускат преводачите. Аз самия трябва да отида на среща с литовския министр на правосъдието в 12.15. Затова ми помогнете, моля. Господин Маджит. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко благодаря на господин Фридес за това, което прави и за презентацията. Ако погледнем какво се случва, деца са задържани в кили на границата между САЩ и Мексико. Какво се случва, освен това, с децата, които пътуват към Европа? В едно предаване по швейцарското радио през 2018 година вие справо говорихте за травмите, които изпитват и преживяват деца, които са на път към Европа. С оглед на всичко това, не е ли време Европейския парламент, Европейската комисия и съвета на Европа да отвоят своите усилия и да отроят средствата, както и да приемат моралното задължение да подобрят живота на всички деца на нашия континент. Мисля, че трябва да се отправи освен това искане с морален характер към САЩ да спре да причинява това на децата, което причинява. Всъщност, има 19 и дори 20 годишни млади хора, които са израснали с тежки травми зад е, гърба си и трябва да им се помогне. Благодаря. Моля е, всички да спазват времето. Ако продължавам с приканите, ще закъснем наистина. Няма да повтарям всичко, което беше казано до тук. Ние сме силно обезпокоени от проблема. Искам да благодаря за направеното експозе, както и за това, че разглеждаме тази тема днес. Имам два въпроса. Първият. Има ли доклади по отделни страни и как се разглеждат те? Най-вече по какъв начин можем да се възползваме от е, добрите примери? Има ли и други добри примери? Как могат да бъдат разпространени те? Това е всичко. Госпожа Бригмонт, благодаря. Нашата група на 100% е съгласна с тази кампания и препоръките. Действително трябва да се подобри информираността, как можем да отидем и по-далеч. Има някои държави членки, Белгия, Франция. Например, Белгия беше решен да започне отново задържането на деца близо до летището Завентем в ужасяващи условия за едни деца. Въпреки решенията на съда по правата на човека, въпреки кампаниите за подобряване на информираността, продължава задържането на деца. Как тази кампания може да се разшири? Какво може да се направи в държавите членки, например в Белгия? Мисля, че може да се намерите синергии. Аз присъединявам към колегите в това, че е необходимо да се обърнете и към съвета. Благодаря ви. Имам кратки въпроси. Ние чухме доста неща за условията, при които се задържат деца. Но не беше казано много за отговорността на държавите, от където тръгват е, тези деца. Да, ние можем да направим всичко, което е по силите ни, за да помогнем на децата – но непрекъснато се повтарят едни и същи проблеми. Но има неща, които лидерите на държавите, от които тръгват тези деца, не правят това, което е необходимо. Има доста момичета, които стават жертва. Дори когато са на територията на Съюза. Това е въпрос, който също трябва да разгледаме. Има хора, които се намират в най-разнообразни ситуации. Важно е да обърнем внимание на условията, но реалният проблем е в това, че нямаме общо европейска миграционна политика. Затова трябва да работим по нея. Имате думата за отговор. Не, всъщност, извинете ме. Моля ви за кратък въпрос. Тъй като списъка непрекъснато набъбва. Ние разбираме, че има доста сериозни хуманитарни ситуации, особено по отношение на деца, които пристигат незаконно в Европейския съюз. През 2015 година видях тази ужасна снимка на детето, което беше на един бряг в Турция. Необходимо е да се предприемат повече мерки. По принцип, аз съм за това да бъдат приемани хора, но трябва да видим какви са възможностите за законна миграция. В Белгия наблюдаваме увеличаване на броя на непридружаваните малолетни и непълнолетни лица. Разбира се, те търсят по-добро бъдеще, но ние създаваме една система, която насърчава всичко това. Какво може да се направи в това отношение? Въпросът ми е какво според вас може да се направи, за да не насърчаваме подобно поведение? За отговор. Ще се опитам да отговоря на последните две изказвания. За отговорността на държавите по происход. Очевидно е, че има такава отговорност, но има и световна а, реалност. Има държави, които са във война, има диктаторски режими. Ние се опитваме да се смекчат нещата но може би ако беше се държал подобаващо диктатора в Сирия, нещата ще да са различни. Има също и проблеми с климатичните изменения. Знаете също въпроси свързани с демографския бум, например в Африка. През 2050 година се, увеличава, се очаква увеличаване на населението с 2 милиарда допълнително. Тази миграция винаги е нелегална, тъй като хората искат да си спасят кожата, тъй като са изправени пред война, пред, дик... пред диктаторски режими. Моята страна, Швеция, през 18 век имаше много силна миграционна вълна към страната в света всички трябва да се държат по коректен, хуманен начин. Децата трябва да бъдат обект на закрила. Ако малтретирате лица, които пристигат в вашите общности, това ще доведе до тероризъм, до други, до липса на интеграция на тези хора. Така че трябва коректно да се отнасяме към тези хора. Ще се спре на други въпроси. Госпожа Чиничи говори за синергия между Европейския парламент и Съвета на Европа. Това е очевидно. Но нашите асамблеи са различни в, в, в голяма степен. Вие знаете какво е положението в Съвета на Европа. Вие бяхте в Съвета на Европа, чудесен депутат. Ние сме за това да посочим въпроси, свързани с върховенството на закона, с правата на човека и правим препоръки. А вие сте асамблея, която взема решения, която изготвя правила, закони, т.е. вашата роля е да бъдете двигател тогава, когато е възможно. Ние от наша страна предлагаме неща на държавите и искаме те да ги прилагат, но много по- ам, не флуидно. Има някои държави, които действат по-бързо, други не, докато вие имате по-решаваща роля. Бяха поставени въпроси за това каква е връзката с отделните държави. Съветът на Европа излезе с този доклад. Можете да оставите координатите си на секретарията, за да можем да ви предоставим този доклад. Няма никакъв проблем. Но има и друг доклад, който беше изготвен в 2017 година относно ситуацията вътре в Европейския съюз. Там са описани всички държави. А, също и а, Швейцария. Там също има а, в някои кантони задържани на, на деца до 17 годишна, 17 годишна възраст. Така че има още какво да се направи. Добрите примери. Ние бихме искали в съвета на Европа да продължим тази кампания, за да можем да достигнем до държави, да посетим на място. Можете да се свържете с секретарията на съвета на Европа може би, за да се инициират и от страна на вашия парламент посещения в, в, в различни места на Швейцария, например, за да видите по какъв начин се работи. И използвам възможността да ви представя альтернативите на задържането в структурите за прием. Приемно семейство. Това работи добре. Структури за прием тип, тип голямо семейство. Това съществува много по-малко, отколкото затвора и по този начин има уважение, хуманност, открити или полуоткрити центрове. В Швейцария има център от отворен тип, а хората трябва да се прибират черно време може да се използва от административни мерки, може, могат да се е, предоставят е, жилища. Могат да се предвидят е, центрове, в които да се настаняват лица, които подлежат на връщане с, и към тях да има индивидуално лечение. Също така може да се работи с социални работници, които да работят индивидуално с децата. Детето усеща, че го разбират. За онези, които имат повече пари, може да се предвиди депозит освен това, електронно наблюдение с а, а, гривна. Всички тези методи са по-ефтини от задържането. Още един елемент. Задържането на деца в затвора, защото децата им са в... защото родителите са в затвора е нещо, което се възприема като нормално но когато едно дете вижда как родителите му страдат, това оказва дългосрайни последици. Не ми е работа да критикувам, но това, което видях на границата между Сърбия и Унгария, имаш, там има телена ограда, деца в центрове за задържане – деца на 15 години в общи помещения, които се заключват. Това е недопустимо. Вие бързате, за това ще спра до тук, но благодаря за вниманието. Благодаря, господин Фридес. И използвам а, тази възможност, тъй като а, стигнахме до послед... И приключихме с а, последната точка на дневния ред. Благодаря на преводачите за допълнителното време. Благодаря на всички, които останаха до края. И пожелавам ви приятна почивка. След е, лятната вакансия ще се видим отново.